Uh, um, Добър ден. Много добре ще бъде, ако можем да вземем местата си и да започнем своевременно, тъй като за председателя дневния ред е доста голямо предизвикателство. Той включва голям брой докладчици, които горещо приветствам и така, ако обичате да вземете местата си в залата. Няма да е лошо вече да започваме, защото иначе няма да може да чуете какво ви казвам. А, вече ме чувате, добре. Има, доколкото знам, превод на почти всички езици, даже май на всички. Определено на всички, които смятаме да ползваме и може да ползвате слушалките и да изберете желания от вас канал. Добър ден на нашите трудолюбиви преводачи, които както винаги са на място. Днес имаме много натварена програма. И така, още веднъж, добре дошли от името на Европейския парламент и на парламентарната комисия по защита на потребителите. Второ изслушване за последните две години организирахме по темата стандартизация. Помните, първия път разглеждахме стратегията относно стандартизацията като подготовка за представенето от страна на Европейската комисия на това важно предложение за е, законодателно уреждане. Много ни е приятно, че то днес ще бъде обсъждано. Приветствам Лара Коми, която, е, Коми, която е докладчик по програмата, госпожа Шал, Шал Демосе, госпожа Руле, е, господин Кожешник и госпожа Мая, както и представител на комисията по ИТРЕ, господин Гирек и господин Пруст от комисията Инта. После ще имаме отделно на част от изказванията, специално за международното измерение, стандартизацията и ще се радваме да чуем какво ще ни кажете. Накрая, в административен план изслушването се излъчва по интернет. Знаем, че много са по цял свят, бих казал, и определено в Европа, хората и организациите, които се занимават с стандартизация, които следят нашите излъчвания. Добре дошли, добър ден на всички вас. Знаем, че поне 100 000, може и повече, са а, служ... хората, които работят в а, различните ведомства, свързани с стандартите в а, Европа, за които това е изключително интересна тема. Сега искам да поканя и господин Гирек и а, господин Прус да се изкажат. Искам да поздравя и представителя на комисията, заместник председателя на а, Генерална дирекция предприемачество и индустрия, а, господин Даниел Каея Креспо и други а, представители на комисията. А, приветствам нашите уважаеми докладчици. Две неща. Първо, благодаря много на всички, които дадоха предварително своите презентации, за да бъдат раздадени. Разполагате и с биографиите на докладчиците. Няма да ги представям а, така пространно, но ще ви а, помоля да се запознаете с писмения текст. Искам да кажа, че за да има време всички да участват, ще трябва да спазваме отделеното време. Знам, че то е малко. И така, сега давам думата на Лара да открие изслушването. Благодаря, Малком. Много се радвам да участвам в това изслушване тази сутрин, което е много важно. Предварително ви благодаря за вашето участие е, и за приноса, който ще направите към това изслушване. Тази сутрин, както ни напомни нашият председател, имаме вече второ изслушване по въпросите на стандартизацията. Днес се опитахме да задълбочим нашите е, познания по предлаганата инициатива. Е, това е една е, важна инициатива в рамките на Европейският парламент относно стандартизацията в цяла Европа. Става дума за един регламент. Така че всеки трябва да се опита да допринесе Въпросът е и труден, но и работата може да бъде от голяма полза за всички ни. Едно подобно изслушване е демократично упражнение, защото, както много от нашите колеги добре знаят, политиката трябва да служи на потребителите, на гражданите, на гражданското общество. И за това ние избрахме един афиш, който представлява сцени от всекидневният живот на европейските граждани. Но преди всичко искаме да поощрим диалогът между нас и вас. Диалог, който несъмнено ще бъде полезен. И, и се надяваме, че структурата, която сме избрали, ще ни помогне да е, третираме всички важни аспекти на процеса на стандартизацията – участието на лицата и организациите в този процес, за да можем да усъвършим, усъвършенстваме системата. Вече сме е, имали случаи да работим в миналото заедно, да обсъждаме тези въпроси. Имахме доклад по собствена инициатива, прият през октомври е, Искам да благодаря на Обера Сосник, докладчика, а също така и на докладчиците в Сянка, благодарение на които имахме възможност да работим в дух на сътрудничество. Радвам се, че много от докладчиците в сянка по предишния доклад ще участват на вторият етап от нашата работа. Това е много важно, защото много добре знаем че те са запознати с специфичните черти на една или друга област на стандартизацията. Ще работим в тясно сътрудничество с тях. Ще се постараем всички политически групи, всички политически интереси да бъдат представени по възможност доволени. Това ще даде възможност да изработим документ, който ще бъде подкрепен от голямо мнозинство в пленарна зала преразглеждането на пакета от е, мерки за е, стандартизацията е, е много важна инициатива. трябва за това да благодарим на Европейската комисия. Но ние бихме искали да подобрим направените предложения. Много работа вече е свършила, но все още има някои неща, които могат да се усъвършенстват. Целта ни е да възприемем прагматичен подход, за да може да идентифицираме мерките, които ще направят процеса по-лесно изпълним, неговото приложение е по-гладко. Всички знаем какво е значението на преразглеждането на този документ. Е, е, настоящето изслушване има за цел именно обсъждането на неговата актуализация. Трябва да работим бързо, без да губим от поглед главните цели. Главната цел е да помогнем на потребителите и на предприятията да премахнем всички пречки, които пречат е, на техният търговски и технически обмен е, да подпомогнем растежа, е, да подпомогнем е, изпълнението на акта за малкият бизнес. Трябва да действаме бързо, да предприемем мерки, които могат на практика да се приложат без трудности. И целите, които ще обсъждаме днес, несъмнено са важни, но а, във всички случаи няма да се разпростирам върху тях, за да не отнемам време, а, което трябва да отделим за нашите лектори, за да могат всички да имат а, възможност а, а, да се изкажат, а, да имаме време и за въпроси. Желая ви а, полезна работа и а, на работа. Благодаря много. Дадахте добър пример и за останалите, които ще се изказват. Сега ще попитам господин Герек и господин Брус дали искат да кажат нещо в рамките на няколко минути, но после ще имате възможност да се включите в обсъжданията. Господин Герек. Благодаря, господин председател. Госпожи и господа, благодаря, че ме поканихте. Аз съм от комисията ИТРЕ, която се занимава с промишлеността. Без стандартизация днес промишлеността не би могла да функционира. Ние се е, насочваме към осигуряването на качеството на производствените процеси, което може да стане чрез работа по стандартизация. Всичко това е необходимо за защитата на потребителите и за осигуряването на здравните аспекти. Стандартите се основават на най-добра практика на демократичните правила, разработени на основата на консенсус между всички участващи страни. Процесът отнема 2-3 години обикновено и това означава, че понякога е трудно да не се губи темпото, когато става въпрос за нови технологии, информационни и комуникационни технологии. Процесите се развиват много бързо. Понякога трябва да разглеждаме и а, конфликти, възникващи на пазара във връзка с а, а, оперативната съвместимост. А, защото ние имаме и 27 държави и трябва да а, се осигури тяхната. а, съгласуване. За това е необходимо да се с, а, хармонизират а, стандартите, да не се а, разчита прекалено много на тясно националните. А, както казах, демократичните процедури и прозрачността са изключително важни. Понякога е трудно да се стигне до консенсус между всички заинтересовани страни. Това означава понякога, че а, фирми, които са по-малки или имат по-малко финансови средства, особено малките и средни предприятия, биват а, а, изтласкани в периферията на процеса. А, но а, при стандартизацията се стига до сваляне на себестойността на продукцията и оттам там изостряне изостране на конкурентоспособността. В редица отрасли, като строителството, химическата промишленост, производство на лекарствени средства, това всичко води често до делокализация на европейското производство. Според мен да се работи на централно ниво е изключително важно особено от е, Европейската комисия. Не става въпрос за централни насоки. Много добре знаем какво означава централизирания подход. Не пледираме за това. А стандартизацията в обобщение, искам да кажа, включва а, усилията на всички ведомства, които се занимават с стандартизация в Европа и спомага за засилване на конкурентността а, чрез а, оптимизация. Днес а, стандартизацията в системата на патентите може да кажем е а, обект на твърде хлабава организация. Малко са нормативните актове в тази посока, както от комисията, така от парламента. Извинете, може би малко бързичко говорих и не знам дали успяха преводачите. Да, благодаря ви много. Много беше добър а, превода и ясно се изказахте. Сега господин Пруст. Oui, monsieur le président, je remercie votre благодаря на вашата комисия, господин председател, и особено на докладчика за поканата да участвам в това изслушване. Като докладчик по становище на Европейската комисия по въпроса на стандартизацията. Стандартизацията има пряко отношение към конкурентоспособността и сътрудничеството между двете комисии е много важно. Ние бихме искали да максимализираме отношенията между Инта и Имко. Благодаря на Европейската комисия за проекто регламента, който е в много отношения задоволителен, но отношение, по отношение на международната търговия, от гледна точка на международната търговия, необходимо е да се направят редица подобрения. Три проблема, според мен, трябва да бъдат развити и доразвити. Първо, мястото на форумите и консорциумите в ИКТ. Второ, мястото на СТО в техническите спецификации. И второ, мястото на Европейския съюз на световният пазар. По отношение на форумите и консорциумите, мисля, че комисията се опитва да укрепи своята легитимност. Тя а, предлага да бъдат приети нормите от форумите и консорциумите, които са предложени. А, това е а, а, приканване на големите предприятия да разработват технически спецификации чрез форуми и консорциуми, вместо да вървят по нормалният път на стандартизация по този начин няма да се вземе мнението на малките и средни предприятия и на организациите за защита на потребителите. Ще се разкрие също така и възможност за нелоялна конкуренция между различните органи, заети в процеса на стандартизацията. В този процес участват две големи групи форуми и консорциуми от една страна, които разработват технически спецификации. И ако те а, придобият монопол, ще ни налагат своите гледна точка. По този начин а, законите ще бъдат диктувани от няколко чуждестранни гигантски организации. Това противоречи на принципите на СТО и по-специално на втория анекс, където се изисква а, техническите спецификации а, а, да не бъдат разработвани по този начин. Защо комисията смята, а, а, че а, сектора а, на а, комуникационните и а, информационни технологии трябва да има някакъв а, друг а, режим? Защото по този начин ще създадем една стандар... система на стандартизация, която ще работи на две скорости. Защо комисията не приеме а, а, да ни обясни какви са аргументите за този избор? Защо комисията не настоява да се прилагат европейските стандарти на световния пазар? Превеждането на тези стандарти на други езици, може да играе огромна роля в разпространяването на европейските стандарти на световния пазар. Ролята на сътрудничеството ни с трети страни има огромно значение. Двустранните разговори, които водим с редица страни, могат да бъдат плодотворни, но мисля, че трябва да засилим партньорството си с САЩ в рамките на трансатлантическото партньорство и участието на европейски експерти в на стран, бързо развиващите се страни, както това става в Китай. Тук има редица бюрократични спречки. А, може да се помисли и за други подобни инициативи, например с Русия. Искам да се върна към едно предложение на комисията от 2010 година, даване възможност на неевропейски организации да участват в търгове за да могат те да подготвят европейски е, стандарти, които да бъдат използвани от нас. Това може да се включи в проекто регламента, защото в края на краищата обаче само европейските органи, органи за стандартизация трябва да одобряват стандартите, независимо къде те да са разработени. Благодаря. Много благодаря, господин Пруст за това, че ни дадохте една толкова широка гледна точка върху работата във вашата комисия. Някои от въпросите, които повдигнахте, особено във връзка с спецификациите на информационните технологии, така съм сигурен, че ще бъде повдигнат и от нашите делегати по-късно, от нашите експерти, така че ще може да задавате въпроси. Искаме да дадем думата и на комисията в самото начало. Забравих да спомена госпожа Рената Вайсенхорнер, която също е тук и отговаря за всички детайли в предложението, в изготвеното предложение, заедно с госпожа Бринкман. Сега обаче давам думата на господин Даниел Калея Креспо, който е заместник генерален директор в Генерална дирекция предприемачество и промишленост. Даниел, давам ви думата за 5 минути. Много ви благодаря, господин председател, уважаеми депутати, госпожи и господа. Много съм благодарен на Европейския парламент и на комисията ИМКО, най-вече за организирането на днешното събитие, което дава възможност на заинтересованите страни да дадат своето мнение по един толкова важен въпрос, а именно ролята на европейската стандартизация за повишаване на конкурентноспособността. способността. Най-напред бих искал да се извиня от името на заместник-председателя на комисията Таяни, защото той искаше да вземе участие в изслушването днес, но има заседание на колегиума на комисарите и той трябва да бъде там, защото днес се взимат решения за много важни въпроси от страна на европейските комисари. Искам обаче да започна като подчертая също, като преждеговорившите, че стандартизацията е един от основните елементи, който подсилва европейската економика. Сътрудничеството между промишлеността, ползвателите, публичните власти и организациите за европейска стандартизация при изготвянето на стандарти решително допринася към едно от най-големите постижения на Европа, а именно изграждането на вътрешен пазар от 500 милиона потребители. Стандартите играят жизненно важна роля в залагането на стандарти за европейските предприятия. Те настояват европейските предприятия да навлизат на глобалните пазари, както в Европа, така и в целия свят, и гарантират оперативната съвместимост, която е толкова важна за сътрудничеството и разработването на нови стоки и услуги. В моето изказване ще спомена и ключовата роля на малките и средни предприятия. Знаете, че една от моите дейности в комисията е да бъда представител във връзка с МСП. Те са много важни, защото при, стандартите имаме привличане на повече потребители, повеличава се удовлетворението и се намаляват рисковете, отварят се пазари и се а, генерират приходи. Затова са важни стандартите. Именно поради тази а, причина, защото те са толкова важни, ние трябва да модернизираме и да умеем да адаптираме своята система към новите конкурентни предизвикателства, глобализираната економика, нуждата от устойчиво развитие и развитието на технологиите. Европейската стандартизация трябва да отговори на нуждите и изискванията на своите ключови партньори и ние непрекъснато трябва да се опитваме да представляваме интересите, които всъщност, за които отговаряме. Това е смисъла на пакета по стандартизация, който беше прият от комисията в началото на юни. Против тази причина придаваме толкова голяма значимост на това изслушване. Искаме само да посочим някои от ключовите черти на стандартизацията. На първо място философията, свързана с този пакет. В следващото десетилетие европейската стандартизация ще играе още по-важна роля, защото ние сме призовани да подкрепим стратегията Европа 2020 за достигането до интелигентно, устойчиво и включващо развитие. Всички стандарти, стандартизацията е включена във всички флагмански инициативи, в дигиталната програма, в Съюза за иновациите. Ясно е, че ще играе ключова роля през следващите 10 години, ако искаме да постигнем своите цели. Това също е един изключително важен елемент в акта за вътрешния пазар докато имаме изрично идентифициране като ключов елемент. Нашия пакет трябва да се разгледа като цяло. Излучили сме своето съобщение, което разписва стратегията и сме излезли с предложение за регламент за европейска стандартизация. На второ място, пакетът ще представлява еволюция, а не революция. Стандартизацията вече е успешно начинание и ние бихме искали да я подкрепим, бихме искали да я продължим, да я модернизираме, но не искаме да променим това, което вече работи по такъв начин, че да влушим ситуацията. Ако нещо не е щупено, то не трябва да се поправя. Ние искаме да ревизираме, да я направим адекватна на новите реалности, На това ще остане доброволен документ. Системата за европейска стандартизация ще продължава да се управлява от три независими частни организации. Ще се запази и принципа за национално представителство. Въпреки това обаче, ние ще упростим съществуващата законодателна рамка. Един единствен регламент ще включи както реш заключенията на съвет от 87 плюс директивата и останалите съществуващи актове. Всичко това ще бъде включено в един единствен регламент с много силно правно основание. Ще адресираме и някои ще се опитаме да решим и някои проблеми, които вече сме идентифицирали. На първо място скоростта и вече <laughs> тук ще трябва да се забързам, защото ми посочва председателя. Ще трябва да намалим средното време за разработване на стандарти. Можем да се справяме по-добре да се справяме по-добре, без да губим качество. И трябва да направим това, защото трябва да запазим а, набраната инерция по отношение на развитието и технологиите. Ще се искат европейски стандарти. Те ще трябва а, да бъдат прилагани по един по-бърз, по-скоростен начин. Но в същото време трябва да имаме годишни работни програми, за да можем непрекъснато да идентифицираме ключовите проблеми. Финансовата подкрепа която предоставяме, ще гарантира именно това по-бързо развитие и прилагане. Именно тази бързина на развитието на стандартите трябва да се повиши, без в същото време, отново подчертавам, да се губи качество. Втората област – иновациите. Ние трябва да подсилим връзките между стандартите и научно-изследователската дейност, включително и резултатите от съвместни изследователски център. На третото място – използването на стандарти за решаване на ключови социални въпроси, защита на потребителите, уязвими групи лица, климатични изменения. Всички тези въпроси изискват от нас една напредничева стандартизация. Ние можем да постигнем сериозни разлики. На следващо място включване на всички групи. В момента се показва, че не всички заинтересовани лица и МСП-та са представени както трябва в процеса на стандартизация. Това трябва да се подобри. Комисията ще предоставя систематична подкрепа за включването на малки и средни предприятия и други заинтересовани лица в европейската стандартизация, като в същото време ще поискам от органите по стандартизация да се включват всички нужди на малките и средни предприятия и други организации на национално ниво. На пето място е много важно услугите, стандартизация и вътрешния пазар на услуги. Европейската економика все повече и повече зависи от услугите и а, тази тенденция все още не е отразена в стандартизацията. Ние предлагаме да се използва стандартизация, задвижвана от пазара, за да се подкрепят услугите по същия начин, по който подкрепяме вътрешния пазар на стоки. На шесто място стандартизация на ИКТ и оперативна съвместимост. Вече някой спомена това. В ИКТ се включва живота на всеки един от нас. Това има значение за всички нас. Т.е. тук трябва да се изготвят технически спецификации. Все още нямаме такива спецификации, които да са изготвени в рамките на стандартизацията. Има форум, който изготвя тези стандартизации в сътрудничество с СТО. Комисията иска да използва тези разработени стандарти, за да се гарантира оперативната съвместимост. Много е важно всичко това за електронното здравеопазване, електронното правителство, електронния транспорт и така нататък. Ние искаме да разработим такива а, системи, които да се използват и в обществените поръчки, в същото време трябва да поцелим своето сътрудничество с различни форуми и организации. Не на последно място приключвам, господин председател. Благодаря ви много за вашето търпение. Ролята на стандартите на глобалните пазари. Ние не пренебрегваме този елемент и тук искам да съм пределно ясен. Стандартите са изключително важни за европейската промишленост. Те намаляват техническите бариери и в същото време разширяват световната търговия. Европа подкрепя използването на европейски стандарти и ние ще продължим да подкрепяме оперативната съвместимост на различните стандарти, като ИСО и други стандарт, системи за стандартизация. Но европейската система трябва да се популяризира и по света чрез повече технически инициативи и сътрудничество. Комисията ще подкрепя и тук искам да ви уверя, е, защото това е важно за потребителите. Ние ще подкрепяме определени експерти в дадени страни, а също така ще водим стратегически преговори с нашите партньори. В следващия понеделник с САЩ ще се състои ТЕК и там ще говорим с регулаторния орган по техническите въпроси в Съединените щати. По този начин ще се хвърлят, хвърлят мостове между европейската и американската система. Но трябва да работим в Китай, в Русия, в Япония, в Индия, в Бразилия, както и в рамките на съседните на Европа страни. И така съвсем накратко се опитах да очертая ключовите елементи. Това са много амбициозни дейности, но задачите са разбити. Това не е просто комисията, която слага предложението на масата. Всички заинтересовани лица ще трябва да играят много важна роля в процеса на стандартизация. И ние призоваваме Европейския парламент и съвета на министрите да провеждат задълбочени дискусии по пакета. Бихме искали, ако процедурата по съвместно взимане на решение се придвижва в правилната посока, да постигнем голям напредък през следващото датско председателство. Благодарим на полското председателство за чудесната работа до този момент и бихме искали в началото на 2013 година да имаме един реформиран, модернизиран процес на стандартизация. Много още работа има да се свърши. Днешното събитие е изключително важно. Ще следим и слушаме вашата дискусия отблизо. Благодаря ви за вниманието и ви желая успех. Благодаря. Много благодаря. Сега вече започнахте, Даниел, с вашите а, пет точки. В крайна сметка реших, че трябва да ви слушаме до края и наистина вашето експозе беше много ясно, представи рамката много успешно за това как ще се работи по тези пет въпроса, но благодаря за вашето лично участие и ангажираност и на комисар Таяни. И така, Даниел Калеха каза, че първата цел на пакета е да се ускори процеса без да се нарушава и да се намалява качеството. И това е именно първата тема, която ще разгледаме днес. За мен е удоволствие да дам думата на нашите експерти. Някои от тях са лично а, ангажирани в процес а, и идват често в нашата комисия. Елена Сантьяго, е генерален директор на Европейския комитет за стандартизация СЕН, както и на управителния център. И а, Давам ви думата, имате 6 минути. Uh, благодаря, господин председател. Искам да благодаря на ИМКО, че ни даваха възможност да говорим по този въпрос. И е, трябва да кажем, че стандартизацията е, е поставена на предно място в нашата, нашия политически дневен ред. Искам да говоря бързо, без да застражавам качеството на моето, моята презентация. Четири са основните пункта на моето представене. Стандартизацията е свързана с нуждите на отраслите. Всеки отрасъл има специфични нужди и трябва да се вземат предвид исканията на участници, страните участници. Скоростта сама по себе си не може да бъде цел. Трябва да имаме предвид времето, за което един стандарт стига до пазара. Моля, не дейте да жертвате качеството и интернационализацията в името на бързината трябва частният сектор да участва в нашата система на стандартизация. Той трябва да допринася за качеството на нашата работа. И за това бихме искали да направим предложение за опростяване на действащата система. Разбираме, че понякога процесите и процедурите са малко прекалено длъжки и сложни. Имам два, прима, два примера за времето, което отнема подготовката и приемата на един стандарт в различни отрасли. Виждате, някъде това става по-бързо и стандарта стига по-бързо до пазара, а другаде е необходимо повече време. Ето още един пример. Виждате как сме намалили сериозно необходимото време за въвеждането на европейските стандарти. Трябва да имаме предвид различните валенции в процеса на стандартизация. Не можем и не бива да приемаме стандарти, които няма да стигнат до международният пазар. А, и за да се изпълни това условие е необходимо малко повече време. Затова и времето за някои стандарти е малко по-дълго от а, средното. Качество и бързина. Искам да се върна на това, което чухме тази сутрин от комисията. Но нашите искания са следните. Първо, трябва да мислим за конкурентоспособността на европейската промишленост и за достъпа ни до световният пазар. Европейските стандарти трябва да задоволяват интересите на всички заинтересовани страни. Част от процесът на модернизация – е изискването всички заинтересовани страни да участват в процеса на стандартизацията, за да може да съчетаем качеството с скоростта. Сенелек и всички останали организации имат тясна връзка с международните организации по стандартизация, като ISO, например, като ISO. И ние се опитваме да достигнем до всички, които ще използват нашите стандарти. Опитваме се да ги привлечем към участие в тяхната разработка. Опитваме се да постигнем консенсус. Одобряваме стандартите с консенс, консенсус и работим а, много, за да образоваме а, заинтересованите страни по отношение на стандартизацията. Нашите стандарти трябва да отразяват най-новото. Те трябва да бъдат привлекателни за пазарните субекти, защото ако те не са привлекателни, цялата европейска система на стандартизация ще страда. Те трябва да се разработват и да се използват и от частния сектор. Не трябва никога да забравяме кой ще прилага нашите стандарти. 95% се падат на частния сектор и 99% от знанията и експертните умения, които се влагат в стандартите. Какви са нашите предложения? опростяването. Необходима е по-добра координизация между европейските и международните стандартизационни организации. Необходимо е да създадем платформи за, разработване, за бързо разработване на стандарти. Комисията трябва да опрости финансовите правила, свързани с стандартизацията. Само по този начин ще може да ускорим процесите, и трябва също така да се свържим с националните образователни програми, за да подготвим кадри, които ще участват в този процес. Наша съвместната работа ще ускори процеса. Един мой добър приятел ми каза, трябва да дадеш конкретни примери за стандарти. Ето примери за някои е, важни европейски стандарти – благодаря, господин председател. Благодаря много за ясното изложение. Би трябвало да са раздадени тези а, слайдове, между другото, но много добра презентация, като за начало посочи някои основни моменти, на които по-нататък ще се спрем, сигурен съм. Сега давам а, думата на Пол Колберг Брак, Той е от, от изтъкнатите ръководители на Филипс, но ще се изкаже от името на Бизнес Юрап. 6 минути. Благодаря, господин председател. Благодаря много за възможността да представя виждането на Бизнес Юрап на това изслушване. Ще спра на 7 момента. Първо, европейската стандартизация се развива добре, така че ние приветстваме уреждането на въпроса без драматични промени. Второ, ние имаме е, изискване да има солидни стандарти. На следно място, е, частният е, а частта стандартизация трябва да се запази и да бъде доброволен принцип. На следващо място са само участниците в процеса преценяват как и дали да се включат. На следващо място търговските асоциации могат да способнат много в подпомагането на разпространяването и използването на стандартите, но трябва да призовем за участие всички а, браншови а, асоциации. На следващо място по отношение на ИКТ, те трябва да се включват като част от процеса на обществените поръчки, но това са, а, но това са европейски стандарти. Смятаме също така, че има добър баланс на принципите в законодателното уреждане, а именно а, защитата на правата на собственост, тъй като и потребителите и собственици на разработките имат еднакви права. Освен това искам да кажа, че не трябва да се объркват нещата, когато се възползваме от взаимната подкрепа. А, стандартите създават огромна добавена стойност. Освен това, тя, те могат да бъдат в полза при изготвянето на ново законодателство. Много са предложенията на Европейската комисия, свързващи а, стандартизацията с политически е, цели, но всъщност 70% от стандартите в Европа нямат нищо общо с политически цели. Затова смятаме, че те трябва да продължат да бъдат на доброволно и частно средство, за да способстват развитието на бизнеса, но да не се намесват в политиката, защото политиците имат за задача да преценяват какво да се прави и защо, а експертите как да се направи чрез стандарти. Затова политическите моменти на избор трябва да се е, осъществяват на арената на политиката, а стандартите да се оставят на, е, за, на реалния сектор. Представете си а, тази а, а, картина. Тук виждате палет и кашони. Помислете си колко а, економически изгодно бе стандартизирането на размерите им, а, как облегчи работите на производителите, на търговците, на, на занимаващите се с транспорта. Ясно е защо публичните органи искат да се намесват в процедурите и процесите, а, за да а, налагат такива стандарти, тези чисто технически стандарти са 70% от всички стандарти. Искам да спра на няколко а, примера. Когато стандарти са лишени от тези характеристики, които четете на слайда, те могат да бъдат вредни. Първо, губи се усилие. Второ, защото а, могат да нарушат производителността на економическите оператори, не на последно място на СМ, малки средни предприятия. А, ниското качество може да доведе а, до това, че се ползват експерти, които не са достатъчно квалифицирани квалифицирани технологичен и а, маркетингов план. А, сега международният план. А, международното приемане на стандартите намалява разходите, себестоеността и създава равно поставеност на играчите. Виенската организация ИСО СЕН, Дрезденската и е СНЛЕК са важни според нас, защото само пряко засегнатите лица могат реално да преценят последствията стандарт, затова трябва да има преки консултации с тях. Особено за стандартизацията на е, услугите, е, трябва да имаме е, подход отдолу нагоре, от към пазара, а не от политиката на И не на последно място трябва да се ползват услугите на експерти, посветени на каузата и високо квалифицирани. Както казах, всички участие в процеса, да бъдат информирани и от сега да могат да се включат в обсъжданията, за да се чуе техния глас, германският модел показва, че това е много ефективно а, по отношение на малки и средни предприятия. Основно послание отправяме към а, властите, стандартизационните власти в държавите членки. Много е важно те да сътрудничат, а поне за разработката на такива стандарти, които в най-малкото се включват в различни регламенти, за да може да се защити публичния интерес в, общият, в общ план трябва да водят а, а, истинските интереси и наличната експертиза, а не формални правила за балансирано представителство. Ще спра до тук, господин председател. Благодаря ви за ясното представене. Много благодаря наистина. Вие забелязвам, че тук е генералния а, директор, който ще говори малко по-късно, така че му казваме добре дошъл. Сега се продължаваме нататък, за да говорим за един конкретен аспект, който вече беше споменат от някой, а, именно ИКТ, информационните технологии. Давам с удоволствие думата на Жан Лоренс, който е председател на регулаторната политическа група и по техническите въпроси Digital Europe. Имате думата за 6 минути. Благодаря ви, господин председател. Добро утро на всички. Uh, Представлявам Digital Europe, Индустриалната асоциация на Европа във връзка с информационните технологии. Настоящия пакет за реформи е резултат от наистина изключителна работа, положена от Европейската комисия, от много заинтересовани лица. Искаме да ги поздравим. Digital Europe беше част от насочващата група от управителния комитет, който напълно подкрепя работата на групата и участва в нейната дейност. Първият много важен коментар, който искам да направя е, че предложената до ново законодателство няма а, никакво въздействие върху обхвата на законодателството. Подходящ, подходът ще продължи да действа такъв какъвто е. А, имаме отражение върху конкуренцията. Това е отрасъл, това е сферата, в която ще има най-важно въздействие. ИКТ е, е една област, която се развива изключително бързо, много иновативно. Освен всичко друго, представлява глобален пазар. Сега, като използвате лаптоп, смартфон, какъвто и да било артикул от това естество, вие използвате един световен продукт. Тук трябва да се е, възползваме от съществуващите спецификации на стандартите, да се възползваме от стандартите по възможно най-добрия начин. Този регламент позволява използването на съществуващите стандарти и допринася за създаването на нови стандартизационни компоненти. Средствата и продуктите по ИКТ в момента са от изключително значение за всички области. Навсякъде се използват тези средства. Виждаме, че определен брой от форуми и консорциуми предоставят основните спецификации в интернет домейна, в интернет приложенията и ние не трябва да забравяме тези организации които са толкова важни. Взимайки предвид всички тези стандарти, не трябва да забравяме обществените поръчки. Определен брой от националните участници, национални правителства са разработили собствени права, за да могат да използват тези стандарти в собствените си процедури по обществени поръчки точки. Много е важно да има последователност, хармонизация в цялата Европа, не само по отношение на обществените поръчки, но и за всички останали европейски политики. Поради тази причина е много важно да се подкрепят иновациите и да се поощряват в Европа. Един от основ... Едно от основните е, предизвикателства в нашия сектор е оперативната си съвместимост. Продуктите се основават на хардвер, но се състоят и от много различни софтуерни приложения. Този софтуер трябва да може да комуникира с останалите софтуери от разстояние по ефективен начин. Единственият начин е да използваме стандарти, които почиват върху една и съща основа и тук имаме такъв пример с настоящите продукти. Е така, два, два ключови елемента, два ключови члена са член 9 и 10, които се отнасят до ИКТ. Тези разпоредби са ключови. Член 10 е много експлицитен, много ясен по използването на процедурите по обществена поръчка, но ще сме благодарни, ако парламентът успее в този член да разпише по-ясно препратката към всички европейски политики. Това е много важно за иновациите. И двата члена трябва да останат в регламента и трябва да се а, прилагат в рамките на всички политики на Европейския съюз. Що се отнася до критериите в приложение второ, които се основават на принципите на СТО, те са много обективни и тук трябва да гарантираме, че съществуват и са заложени основните стандарти, които почиват върху прозрачност, върху основните принципи, които са постигнати в рамките на сътрудничество. Няма един единствен начин, по който да се работи, така че да се постигне прозрачност, да се постигне консенсус и откритост. И имаме различни системи системи, различни демократични системи с различни права. Всички тези правила, всички тези правила са различни, но демокрациите съществуват. Ние смятаме, че правилният подход е платформа с множество заинтересовани страни, за да можем да гарантираме съвместимост с тези критерии и да се набелязват необходимите спецификации. Такава платформа ще а, може да се разработи благодарение на експертното познание на трупано от страна на управителния комитет. Така, Digital Europe приветства предложения регламент. Смята, че работата, която е извършена до този момент е изключително важна и в този изключително силно конкурентен пазар дори най-бързо развиващите страни, Индия, Китай, те се развиват изключително бързо в софтуерния сектор и ние трябва да сме в добра позиция да определяме бързо нови стандарти, да идентифицираме нови области, вместо да гледаме назад. Трябва да гледаме винаги напред. Много благодаря за това, че подкрепяте тази инициатива, в която е в интерес на европейската промишленост, на европейските младежи и за следващите поколения. Благодаря. Благодаря, господин Лоренс. Не бяха 4 минути, но за 6 минути успяхте. Чухме от Бизнес Европа значение, за значението на националните стандартизационни органи. И сега с голямо удоволствие казвам добре дошъл на един а, от ръководителите на Испанската асоциация а, за стандартизация. Той ще говори за шесте а, ключови послания за стандартизация на а, услугите. Благодаря. Благодаря, господин председател. Ще се опитам да се впиша в, в шесте минути, но преди всичко искам да, благо... да извиня моя колега Франциско Бардела. Той трябваше да бъде днес тук, но поради това заболяване не успя да дойде. Надяваме се да оздравее скоро. Веднага пристъпвам към изложението, тъй като имаме 6 минути. 6 послания, които ще изяснят защо услугите трябва да бъдат стандартизирани и да бъдат обхванати от регламентът. Защото услугите също разработват свои стандарти. Необходимо е да се види как стандартите допринасят за конкурентоспособността на услугите, как стандартите в областта на услугите допринасят за качеството на услугите и за по-голямата прозрачност за потребителите на услуги в Европа. Ще се позовем на системата СЕН като най-добрата платформа за разработване на стандарти. Ще погледнем също така и световната среда, как ИСО се допълва с системата СЕН, Европейската комисия за стандартизация. И накрая да видим как европейските стандарти допълват правните е, рамки в европейското законодателство в областта на стандартизацията. И сега, първо, нуждата от стандарти. Тук е много важен принципът на доброволността и върховенството на пазара. Трябва да се осигури участието на всички заинтересовани страни и потребителите на услугите. Ползата от разработването на стандарти е описана на този екран. Само ще спомена някои от тях да отговарят на изискванията на ползвателите, диференциация на пазара, поощряване на добрите практики, предотвратяване на нелоялната конференция, на нискокачествени услуги и така нататък второ, увеличаване конкурентоспособността на услугите в Европа. Тук подкрепяме, подчертаваме особено ролята на малките и средни предприятия за осигуряване на услугите в Европа. Европейските стандарти за услугите могат да подобрят предоставянето на услуги разработването на такива стандарти ще допринесе за всеобщото признаване на изискванията към услугите и ще намали рискът от прилагане на частни спецификации от големите предприятия, което ограничава свободата на действие на доставчиците на услуги. Сега, за ползвателите, за потребителите? Какви са главните предимства на стандартите в областта на услугите? Първо, те улесняват възлагането на подизпълнители на задачи и осигуряват качеството. Европейските стандарти са открити за всякакъв тип оценка на съответствието. Те могат да бъдат оценявани по отношение на, на от съответствието им както от потребителите, така и от трети страни е, и в съответствие с член 26. И накрая, очевидно, стандартите осигуряват прозрачност и дават възможност на потребителите да сравняват стоките, които се, услугите, които се предлагат от различни доставчици на услуги. Четвърто. Защо СЕН? СЕН, Европейският комитет за стандартизация, очевидно е най-надежният орган, преди всичко поради своят опит. разработването, броя на разработените стандарти не е пропорционален на неговото значение за европейската промишленост. Поддръжката на сградите, сигурността на летищата, поддръжката на съоръженията. Това са само някои примери за области, в които СЕН има значителен опит и, и в които е разработил насоки за разработване на стандарти, включително в областта на услугите. А това е една от нашите цели. А сега глобалната перспектива. Много европейски е, промишлени отраски също са начало в световният стандартизационен процес, защото те искат да излезат на световният пазар – проучване на пазара, ту, туризма, това са само някои примери в това отношение, където европейските а, стандарти излизат на световният пазар. С това приключвам. Последната точка се отнася до вътрешният пазар и това, че искаме да използваме тази възможност да се обърнем към депутатите, към всички заинтересовани страни, когато работят по проекто регламента, да използват възможността, е, за да поощрят разработването на европейски стандарти, които а, е, спомагат за увеличаване на европейската конкурентоспособност. Благодаря, благодаря за вашите шест точки. Е, не успяхте всяка една по една в рамките на една минута да изложите, но беше, всичко беше много ясно. А сега ще дам думата на Ейдриан Харис, генерален директор е, на Асоциацията на европейските машиностроителни отрасли, Оргалим, организация, която е много тясно свързана с използването на стандартите. Едриан, имаш думата за 6 минути. Благодаря, господин председател. Благодаря на парламентарната комисия, че ни покани днес. С удоволствие присъстваме и участваме, защото за нас стандартизацията е от решаващо значение, за да съществуваме. Ние имаме присъствие в 22, в 30, в 22 държави, имаме 34 а, асоциации, сдружения, които са наши членове където работят близо 10 милиона души. Имаме широко представителство в голяма част от европейския континент и така нашите организации и членки участват в, с работата си в съответните държавни стандартизиращи органи. Искам да подчертая няколко основни момента, защото ние на практика сме напълно съгласни с това, което се каза от Бизнес Europe. Затова искам само да обърна внимание на неща, които са особено важни за нас. На първо място, стандартизацията е средство предназначено за търговските дружества. Ако те преценят да ги че е добре да ги ползват. Първо, те са доброволни и е, са полезни. И е, това е средство да се отговори на потребностите на пазара. Е, подпомагат и износа на Европейския съюз. За това и нашите члени, членове са инвестирали в въвеждането на много стандарти, иначе за да има отвореност на стандартите на световно ниво, защото силата ни на експортния пазар, честно оказано и нашата конкурентно способност, да, ние е, сме а, отворен пазар към износа. Е, чакахме да имаме ръст 8% тази година. Стандартите трябва да покриват необходимостта, а нашите дружества да са конкурентни на тези пазари. На второ място трябва да а, се прави разлика между стандарта и законодателство. Виждате на иллюстрацията ефекта им а върху продуктите. Имаме много сложна законова, законова рамка с различни нива на нормативни актове, регламенти, директиви, закони и така нататък. От друга страна, а, стремеж към опростяване и превеждане на тези норми на езика на производството и изделията. Това е изключително необходимо. За това стандартите са едно средство за опростяване, когато а, се изисква спазване на нормативна база. А от друга страна, подчертавам, стандартите не са законодателство. Законодателите определят политиката, и а, регламентират а, политиката. А стандартизацията в, в, в по същество е техническа работа. Ние не искаме да се въвежда през задната врата а, тъй нареченото меко незадължително законодателство чрез стандарти. И всъщност политиката се прави от съответните европейски държавни институции, а стандартите опростяват нормите на ниво продукт или изделие. Дали отговаряме на частна или публична потребност? Вече се спомена, търговията се облегчи в неимоверна степен с въвеждането на контейнерите а стандартизацията подпомага развитието в транспортния сектор, в електропроизводство. Например, имаме стандартизация на батериите. Това, между другото, стандарти, разработени други части на света, но се превръщат в международни, световно прияти стандарти. Така че е ясно, че нашата система и сега е много отворена към приемане на нови стандарти, разработени в други части от света, а, въвеждането им в международната стандарация при необходимост. Това е нещо, което ние ежегодно и ежедневно изнете, използваме, за да отговаряме на нуждите на нашите потребителите. Комисията подчертава елемента, с скорост. За нас, е, честно казано, скоростта, бързината не са от решаващо значение. Качеството е важно и продукциите трябва да се приемат от пазара. Странно е да си представим, че промишлеността ще разработва стандарти нежелани от пазара. Това е безмислица. Безмисленца е да се каже, че ние ще разработваме стандарти, които пазара и потребителите не желаят, защото тогава потребителя няма да купува нашите стоки. Ясно е от друга страна, че приемането на пазара е най-важният сектор. А скоростта за въвеждане в отраслите, да, разбирам, в ИКТ нещата се развиват много бързо, както и в други части на на промишлеността, но в машино в производство на машини оборудване качеството е от определящо значение. За това ние смятаме, че що се отнася до стандарти в ИКТ, искането от Digital Europe за използването на такива стандарти само за целите на обществените поръчки е разумно. Не искаме това да се разпростира в други области. Не вярваме, че спецификациите за ИКТ например за форумите и консорциумите, трябва да а, се въвеждат с цел а, а, уеднаквяване на изискванията а, в а, различните директиви за електрониката а, ние имаме нужда от а, гъвкавост, а не от бюрократичен контрол. Смятаме, че практически погледнато, ако искаме да имаме отворена и работеща платформа, трябва да имаме платформа отворена към всички и към всички искания за стандартизация, не само към ЕКТ. Е, също сме убедени във възможността да се работи към консенсус чрез национални стандарти. Ако има някакво някаква неохота за приемане на даден стандарт от форуми и организации, трябва да има някаква процедура за постигане на съгласие. Освен това, ам, трябва да се осигури възможност стандартизиращи организации да работят в максимална степен без намеса на държавни и други публични органи. Благодаря. Благодаря ви за ясните примери. Ясно е, че с колегите си от Бизнес Европа сте спрели на подобни примери. Накрая, в тази част на нашето изслушване, ще се запознаем с виждането на друг отрасъл, който много ползва стандарти, а именно за производството на а, домашни уреди. А, Луиджи Мели, който е генерален директор на тяхта асоциация СЕДЕЦ. Заповядайте. Благодаря ви, господин председател, за тази възможност, която ми е предоставена да участвам в тези дебати по един толкова адекватен за нашата работа елемент, за нашата промишленост. Искам само в началото да кажа а, няколко думи за СИСИД. Ние представляваме производители, имаме почти паневропейско покритие и а, пряко участие, членство от най-важните играчи на пазара. За съжаление, съжаление, микрофонът на оратора се изключи. За нас стандартизацията представлява един ключов елемент от самото начало за нашия доста малък сектор – ние представляваме така в същото време а, голяма част от хората, които работят за разработването на а, стандарти, защото а, домашните уреди присъстват във всички домакинства и това е така в последните няколко десетилетия насам. При нас целта е да предложим един малко по-различен подход, като в същото време не искаме да повтаряме казаното от представителя на Digital Europe. Да, наистина, скоростта е важна. И когато говорим за скорост, за бързина, трябва да говорим за целият подход на стандартизацията. Тук не говорим само за а, прости елемент на стандартизация. Имаме а, подготовка, стандартизация а, и поддръжка. Според нас ускоряването на междинния период трябва да се осъществи, но само единствено, когато се вземе предвид цялостния процес, защото иначе ще стане а, много а, трудно да се управлява и оценява цялото постижение. Това, което е постигнато до този момент, беше казано от преждеговорившите и аз няма да повтарям вече казаното. Какво обаче виждаме а, като слабости? Това е един дълъг процес от самата подготовка до публикуването на стандарта. Има два елемента, които са включени. Подготовката на указанията, на мандата, а, работата, която се върши в комисията. Комисията, която участва в разработването на стандарти, това трябва да се вземе предвид. Не трябва да бъдем отговорни а, за възстановяването на забаванията, които са натрупани в предишните процеси. И мисля, че е доста важно за заинтересованите лица да имат думата в този процес. Защото колкото повече консенсус има в първоначалните фази, толкова повече се постига успех при изграждането на стандартите. Втория ключов елемент, който беше споменат от Business Europe, ние трябва да гарантираме, че всички заинтересовани лица участват в процеса. Фактът, че властите, органите по пазарен надзор отстъпват своето място тук и не участват е голям удар върху ефективността и скоростта. С това допринася до намаляване на валидността. Ние наистина не можем да си позволим стандартите, които представляват толкова голяма инвестиция, после биват подлагани под определени удари и натиск. Рисковете, които трябва да бъдат избегнати, тук мисля, че това също е доста важно и ние трябва да гарантираме, че има колкото е възможно по-малко различия между европейските и световните стандарти и разработване на стандарти. Това ще представлява дублиране на усилия при покриване, ще се загуби скорост, ще се загуби бързина и навременност. Защото ако повишим поддръжката отново трябва да се постави акцент върху стандартите, защото а, в този случай може да не са взети предвид световните стандарти и това означава, че ще се положат много повече усилия, много повече работа и същото време ще се намали валидността на стандартите на пазара. В същото време смятаме, че трябва да се предоставят равни условия. Това беше споменато от предишните оратори. Трябва да има равни условия за всички играчи в процеса. Това трябва да се гарантира на европейско ниво, че всички участници ще а, бъдат равнопоставени. И на трето място, много е важно е, ако а, даден стандарт е подложен под натиск, е подложен под съмнение, а, трябва да е възможно да да се гарантира, че е възможно, че не е възможно в, в последствие да се атакува стандарта. Така нареченото действие експост. Това е един ключов елемент, който може да гарантира съответната скорост, съответната бързина, без да застраши качеството. И така, за да обобщя, това са ключовите елементи. Няма да навлизам в, в детайли защото те присъстваха в презентацията. Това са четирите елемента. Ако скоростта е много важна, но качеството е на първо място. Качеството не може да се компрометира с повишаване на бързината, защото в такъв случай ще подкопаем самите стандарти. Сигурност на резултатите, защото това дава, гарантира голям жизнен цикъл на стандартите и международната перспектива, която трябва да се вземе предвид. Благодаря ви за вниманието. Много благодаря. Благодаря ви за ясната презентация и ви определено не да направихте така, че качеството да пострада заради бързината. Сега обсъдихте въпроса с нашия докладчик и тя предлага следното тъй като сме подложени под малко времеви натиск. Може би е добре да слушаме вторите презентации за включването на всички участници и след това вече ще комбинираме дискусията от всички депутати и докато всички, които имат да се изкажат, защото по този начин ще спестим ценно време. И така, ако може да си запазите въпросите, на така или иначе, списъка с ораторите все още е отворен, така че ако проявявате интереси към втория панел, може да задавате въпроси. А третата част ще остане отделна. Ако Стиван Ръсъл е готов, можем направо да започнем с втория кръг от презентации. Той също е добре познат участник в нашите заседания, като генерален секретар на АНЕК, като тук се защитава гласа на потребителите при стандартизацията и много важни участници в процеса. Стивън, за мен е удоволствие да ви дам думата за, 6 минути. Morning, Добро утро, господин председател, почитаеми дами и господа депутати, дами и господа анекс а, а, говорим а, това е а, Световния ден на стандартите и също така и рождения ден на госпожа Сантяго, ако не бъркам. Подробно подробности може да свалите а, от а, интернет. Понякога трябва да се предпочита регулирането. Но това е избор, който трябва да направят институциите, а не стандартизационните органи. Знам за случаи, а, когато а, регулаторите а, а, оставят нещата в ръцете на онези, които са отговорни за стандартизирането. Ние сме организация, която а, това са организациите, които представляват по-слабите потребители. И въпреки, че целта на стандартизацията е по-висока конкурентоспособност, ние искаме да има по-голяма защита на потребителите в новия регламент. Когато говорихме за бъдещето на европейската стандартизация, няколко проучвания показват, че участието на потребителите в повече страни е сравнително слабо. Тук изключение е Германия и няколко други страни. Затова принципът на националните делегации, макар и необходим, не е достатъчен за осигуряване на представителство на всички интереси в европейския стандартизационен процес. Нашата организация допълва националните делегации в Сен, сен от предишното изслушване до сега беше направено проучване, което потвърди неоткриваността от АНЕК, което, което да представлява интересите на потребителите. В никакъв случай не искам да пренебрегвам ЕЦИ. Това е Европейския институт за стандартизация в областта на телекомуникациите, а, но нашата роля е по-различна. Е, има много хубави неща в проекта регламента, но малко се казва за участието. Участието, решението. Заинтересованите страни сами решават дали да участват в зависимост от възможностите и интересите си. Но за да се гарантира тяхното участие в разработването на даден стандарт, те а, трябва да имат а, альтернатива за комуникиране, с, освен с Сен и Сенелек. Има и а, един по-важен въпрос обаче. Представителството без а, а, възможност за влияние е безполезно. Защото тези три организации са само наблюдатели в техническите комисии на СЕН и СЕНЕЛЕК. Въпреки присъствието на националните делегации, регламента не казва нищо за ефективното членство, което парламента предложи в своята резолюция от 10 октомври. Според нас би било много добре европейските стандартизационни организации да а, ефективно участие, членство на нашите организации. Да вземем за пример мотоциклетите. Много от тях те не са никакви играчки. Те могат да бъдат опасни, могат да убиват и наистина има много жертви свързани с тях. Няма европейска база данни за происшествията с мотоциклетите, но между 2004 и 2006 най-малко 6 такива катастрофи са регистрирани в, в, Великобритания. Много такива има регистрирани в целия свят и почти всички засягат деца. Комисията предложи стандарт за безопасност. Този стандарт обаче не включва изискване за възрастова граница или за максимално допустима скорост. Ако всяка взети предвид възраженията на националните делегации, този стандарт не би глас, бил гласуван. Тоест, трябва да се каже, че е много моторетки не бива да се използват от деца по-млади от 6 годишна възраст. Ние знаем, че е, много от страните се противят на прекалената централизация. И а, за това а, ние не смятаме, че може да има ефективно членство без право на гласуването. Никой не трябва да има право на вето над процеса на стандартизация, но трябва да се даде възможност на заинтересованите страни и потребителите да изразят своето мнение. Необходима е платформа за всички интереси, заинтересовани страни, в която да участват и представители на европейските стандартизационни организации, за да се обсъдят там проблемите, които още не са решени. Ще спра до тук, господин председател. Благодаря. Много добре преценено изказване, засягащо много важни въпроси. А сега ще дам дума на Ралф Лотес, генерален секретар на Европейската организация на гражданите за стандартизация ЕКОС, която играе важна роля в процеса на стандартизация. Имате думата за 6 минути. Благодаря, господин председател. Благодаря на госпожа Коми, че ни покане на това изслушване. Уважаеми депутати, дами и господа, ще ви запозная с вижданията на ЕКОС, която е общоевропейската организация, представляваща екологичните интереси в стандартизацията. Ние имаме 25 членове, които са организации, на европейско и национално равнище и вземаме решенията си чрез консенсус. Приветстваме също представянето на предложението на Европейската комисия. Нашият уебсайт може да намерите подробности за нашите мнения. Там е нашата позиция. ЕКОС подкрепя, както казах, силно под предложението. Най-важна част е член апети, защото там се говори за съответно или подходящо представителство в процедурите на дейностите по стандартизация, водни от Европейския съюз. За нас е важен принцип, а не дали ще е подходящо, уместно, балансирано или по друг начин определено представителството. Важно е пред да има а, спазване на този а, а, принцип, иначе няма да има желаните резултати. Защо трябва да има балансирано представителство на заинтересованите страни. Поред нас, принципа на националните делегации, прият при стандартизацията, не действа добре. Ето пример. Неправителствените организации от, от екосектора бе систематично представляван единствено в една държава членка Германия така е и в Обединеното кралство. Има редица причини за отсъствието на сектора в процеса. Говорим определено, че сегащо представителство на правителствения сектор не е нито подходящо, нито уместно, нито пък балансирано. Затова ролята на а, нашия сектор трябва да се засили. Сега ще обясня принципа на националните делегации. Това означава, че по дадена тема на национално ниво всички заинтересовани страни имат право да се съберат, да изразят своите виждания и после Националния съвет представя пред Сен и Сен Лек националната позиция а, оформена с отчитане на интересите на всички заинтересовани страни. Ако имахме представителство обаче само в една-две държави, не може да кажете, че проблематиката, за която вие се застъпвате, е а, надлежно или подходящо представена при формирането на позицията за стандарт, Стандартизация. Какво за нас означава подходящо представителство? Първо, това означава да няма пречки за участието, като например различни видове такси, за да се предоставят коментари по проекти на различните документи на европейско и национално ниво. Ефективното част, членство, както каза колегата Стивен Расъл, е от решаващо значение. Разбира се, трябва да има преминаване по континиума от представителство към реално влияние, за да може да сме сигурни, че нашата проблематика е отчетена. Не на последно място, ние пледираме за равна тежест на нашето мнение, което не е винаги на лице. Що се отнася до екологичния интерес, има няколко ста... начина да се включат екологичните аспекти в стандартизацията и те са много важни за нас. За сега околната среда остава на страни като специализирана, а не хоризонтална сфера в стандартизацията. Трябва да се а, при, а, прилагат вече постигнатите примери за най-добра практика в СЕН и да се прехвърлят и в други стандарти. Накрая по етапите на представ правителството. Член 5 очертава процеса много добре, но е, липсва една фаза, именно етапите свързани с гласуването а, именно а, развитието на един стандарт а, между отделните фази преди публикуването в Европейската комисия не забелязва никакво неудобство да се дава на националните стандартизирани а, стандартизационни а, организации, а, а може би няма да им е много удобно да осъществява такова, а, такава оценка на въздействието и а, за това това не е включено. Не на последно място, само страна, която е активно участвала като заинтересована в разработването на стандарта, а, се предлага да има право на глас. И съответно, на национално ниво, в поне от две трети от националните стандартизационни организации не участват неправителствени или екологични организации. Не на последно място, 12 ти член за финансова помощ на организациите на национално ниво, които се занимават с разработване на стандарти. А за това вече стана дума. За бързината ние смятаме, че въпроса трябва да се реши, като се разгледат и вътрешните процедури в европейските институции, за да се види как може да се освои резерва за ускоряване в, съдържа... в съобщението на Европейската комисия 2011-311 се предлагат други важни моменти, за които ние поддържаме, като включване на екологичните тема като хоризонтална и разширяването на практиката в други политически области както и научна подкрепа от съвместният изследователски институт. Благодаря. Благодаря ви много за изказването. Сега Стефан е Бой, който, Стефано Бой, който често присъства на наши заседания в парламента като представител на Европейският институт по синдикалните въпроси ето и Имате 6 минути. Благодаря, господин председател. Благодаря на докладчика за поканата. Профсъюзите поздравяват комисията за отличното предложение. Това предложение се основава на значителна политическа и техническа работа, която обхвана цяла Европа. Всичко това показва нуждата от осигуряване на непрекъснато съвършенстване на, стандар... на стандартите. Нашата цел е да помогнем за подобряване на предложението на комисия, за да преминем от една открит в един затворен цикъл. Т.е. да имаме по-добра обратна връзка между е, онези, които изготвят стандартите и онези, които ги използват. Основаваме се на 15 годишният си опит профсъюзите започнаха да работят по въпросите за стандартизацията по две причини. Първо, какво е въздействието на стандартите върху работниците и второ, да допринесат за намиране на решение на проблемите. Нашият опит не се различава от опитът на органите за надзор на пазара. Всички са съгласни, че възразяването, възраженията срещу а, стандартите е процедура, която не помага за преодоляване на техните недостатъци. Това зависи от дължината на процеса. От, за да стигнем от А, точка А до точка Б, понякога са необходими 3 години. Значи по този начин не може да се осъществи обратна връзка. Главният въпрос е не сложността на възраженията – на процеса на възражения. Но въпросът е, че липсва необходимата предпазна мрежа. Няма предпазна мрежа за голям брой стандарти, които се приемат не по новия метод, по новия подход. А в плана за действие на комисията ще видите, че само в някои области има директиви по новия подход. Това ще ви помогне да осъзнаете, че стандартизацията има сериозно въздействие не само върху бизнеса, но също така върху потребителите, гражданите и околната среда. Значи в областите, където може да имаме официални възражения, е необходимо да се разработи магазин, механизъм, за да могат обществените органи и всички заинтересовани страни да оспорват действащите стандарти. И тук стигам до ролята на докладът на ЕМКО, ИМКО. Ако погледнете докладът на ИМКО за 2010 година, ще разберете, че голяма част от съдържанието може да се обобщи последния начин. Може би след това ще искате да прочетете този доклад. Но ако прилагате препоръките на ИМКО към сегашната система, това значи да минем от тази система на тази, която тук ви показвам. Система, това е една схема на системата. Това е схематично представена на някои от препоръките на ИМКО. Става дума, очевидно, за една платформа, в която участват многобройни заинтересовани страни. Искам да подчертая, че тази схема проистича пряко от препоръките на ИМКО, без всякаква манипулация. Може да смените цветовете, ако искате, но по същество схемата е същата. И за това бих искал да приканя уважаемите е, дами и господа депутати да вземат тази схема като изходна точка. Това е списък от някои подбрани препоръки на профсъюзите, но нека да погледнем четвъртото от тези, четвъртото от тези препоръки. Защото сега, когато се осъществяват бюджетни економии в цяла Европа, състоятелни економии за надзор на пазара, не може всички власти да участват в процеса на стандартизацията. Въпрос е как да подкрепим по-слабите от заинтересованите страни и властите, за които органите, които занимават с надзор на пазара в писменият вариант на моят принос ще видите всички подробности. Разбирам, че се позовавате на нашия миналогодишен доклад и на неговите препоръки. Това показва колко важно е да се свърши подготвителната работа, преди да пристъпим към сложното законодателство, за което става дума. А сега една организация, която участва активно в нашата работа, това е организацията Нормапме, която, както знаете, изразява гледната точка на малките и средни предприятия и Клаус Йорген Тилман е нейен генерален секретар. Имате думата за 6 минути. Благодаря ви, господин председател. Благодаря, че поканихте представителите на Нормапме. Знаете, че ние сме добре познати в Брюксел и в Европа. Искам да поясня някои неща за нас. Бяхме основани през 1996 година с помощта на Европейската комисия. Комисията беше убедена, че малките и средни предприятия трябва да участват в изготвянето на стандартите. Малкото е красиво. Аз съм убеден в този принцип. Аз лично не съм малък <laughs> човек, но смятам наистина, че малките неща са красиви. Ние работим в и включваме организации по занаятите и малките и средни предприятия. 98% от компаниите на европейския пазар са МСП. заедно с системата за налагане на стандарти тук в Брюксел, но и в други Пантиполис ние работим заедно с а, други организации, други промишлени а, асоциации и ние, благодарение на своите усилия, интензивно популяризираме ежедневно активното участие и разработване на стандарти, участие на малките и средни предприятия в европейската стандартизационна система. Ние, нашето семейство, е, приветстваме пакета е, по европейска стандартизация на Европейската комисия, предложението и проекторегламента, е, подадени на 1 юни. Нашето семейство е много голямо, това посочват цифрите и е много трудно да се стигне до една обща позиция за изготвяне на решение. На 25 октомври едва успяхме да финализираме своя процес на взимане на решение – и, както споменаха и колегите, вече а, имаме а, карта, имаме решението, което е качено на нашия сайт. И ако проявявате интерес, ние сме готови да предоставим тази информация. В този а, пакет по стандартизация официално се признава необходимостта за малките и средни предприятия като важна част от европейската економика да имат по-голямо участие в процеса по стандартизация. Сега бих искал да ви покажа ние къде се намираме. Ние не работим на национално ниво, работим на европейско ниво и съм много благодарен, че Роб Стил е тук. Това са нашите интереси, да хвърлим поглед към бъдещето и винаги трябва да правим това, господин председател. Трябва да гледаме напред, защото международните стандарти стават все по-важни и за малките и средни предприятия. Принципът за националните делегации, за национално представителство беше описан многократно. Това е стълба, който държи цялата система. Независимо дали е лош или добър, той работи. И малките и средни предприятия, когато участват, извличат ползи от тази система. Позволете ми господин председател, да посоча, че да, аз съм германец, но искам да посоча холандския пример и а, искам да кажа, че а, стандарта на НОР всъщност е много добър пример в това, което правим стандартите, които налагаме. А, стандартите на нашите пазари, както международни, европейски, световни, ние подкрепяме налагането на такива стандарти не може да има реално участие без права на гласуване. Права, правото на гласуване ще успее да покаже колко важно е участието на представители на малките и средни предприятия на занаятите. Поради тази причина искаме права за гласуване. Малките и средни предприятия отговарят много бързо на всички промени на пазара. За нас наистина скоростта, бързината е от изключително значение, като в същото време вярваме и в качеството. И качеството се нуждае от скорост. Моля ви, не забравяйте, че Нищо не е по-важно от качеството. Скоростта в Викате, да, това е важно. Съгласни сме, за това нашата асоциация също изразява съгласие. И тук виждате, че а, така в нашата асоциация има много членове, и, имаме национални членове, нашите малки и средни предприятия, които участват в Нормапме наистина са много активни, провеждат се големи дебати в много страни. Дали се нуждаем от стандарти за всеки един сектор на предоставяне на услуги. Много ви моля да разгледате нашия документ, който изразява нашата позиция, защото той беше произведен след много тежки дискусии между МСП. Сега тук имаме един малък пример който а, показва, че ние се опитваме да се приближим до ИСО, до НСО, а, но не винаги сме особено успешни. Виждате резултатите през 2010, през 2011. Искаме да продължим да постигаме успех. Още нещо, което искам да подчертая, трябва да има адекватност на продуктите, които да отговарят на пазара, както и достъпа до тези услуги. Това е изключително важно за успеха на всяка на економика. Малките и средни предприятия се стремят към успех. Моля ви, госпожи и господа, да помогнете на малките и средни предприятия да бъдат конкурентно способни. Благодаря ви за вниманието. Много благодаря, господин Тилман. А сега, за да закрием сесията, имаме двама оратори, още веднъж, които се концентрират върху малките и средни предприятия. Жан-Марк Лепарко от френското правителство който иска да говори пред нас за своята работа, за работата, която се върши във Франция, да се включат МСП в процеса по стандартизация. Така че ви посрещаме с добре дошли и ви приветстваме. Даваме ви думата за 6 минути. Благодаря, господин председател. Смятам, че ние всички е, заедно носим отговорност за малките и средни предприятия. За разлика от големите корпорации, те нямат специални отдели за, норм... за стандартизация. И затова ние трябва да ги хванем за ръката и да им обясним, че стандартизацията е нещо много важно. Да кажа, искам да ви запозная с това, което правим във Франция, за да поощрим а, този процес. И какви изводи може да направим за цяла Европа? Три мерки прилагаме във Франция. Първо, вече от две години преразглеждаме а, нашата а, стандартизационна система, както това става и в цяла Европа, и премахнахме в, в таксите, началните а, такси за стандартизация. До сега малките и средни предприятия трябваше да плащат такава начална такса, входна такса. А, не беше много висока тази такса. Въпросът е по-скоро психологически, отколкото економически. Въпросът е да кажем на малките и средни предприятия, вие сте добре дошли, е, трябва е, да участвате в този процес и 25% повече от МСП-та участват в тази работа сега. Втора мерка. Работихме върху разходите, инвестициите, които са необходими за стандартизация. А когато става дума за международния мащаб, очевидно става дума не само за разходите за пътуване, но също така и времето за хората, които се отделят от работното си място. Значи ние финансираме до 50% от тези разходи за пътуване и времето, което се губи, за да може да се извърши а, е, стандартизацията. Тук има едно голямо условие е, МСП-тата да се групират, за да могат да, заедно да изпълнят тези задачи. Едно отделно малко предприятие не може да а, е, из, свърши работата и затова те трябва да обединяват усилията си. Целта е да бъдат поощрени, да бъдат, да се обединяват усилията си, да се групират. И затова ние бихме искали да малките предприятия казват, добре, ще използваме вашата система за финансова помощ. Ние им казваме, добре, използвайте, но намерете други малки и средни предприятия, с които а, да се обедините. И трябва да кажа, че а, а, много пъти те ни казват, слава Богу, че ни подтикнахте да се свържем с други малки и средни предприятия. По този начин можехме заедно да обсъждаме проблемите, по-лесно да решим трудности, да преодолеем трудностите. Мисля, че важното тук е да участват пряко самите малки и средни предприятия. Това трябва да стане на място. Значи те трябва да се федерират, да се обединяват и пряко да участват в работата по стандартизация. А, само по този начин можем да вървим напред. Това беше втората мярка и третата мярка. Това е създаването на комисия, която конкретно е посветена на малките и средни предприятия. Тя се среща редовно за да може да разглежда всички проектостандарти, които се предлагат и да подбира онези е, предлагани стандарти, които биха могли да бъдат от полза или да интересуват малките и средни предприятия. И, е, и това е една тази е, работа за предварителното отсяване на стандартите, за да се види кои могат да засягат малките и средни предприятия, е особено важна и се оказа много полезна. И сега, какви са заключенията а, за европейския а, процес на стандартизация? Те са следните. Първо, трябва да продължим да поощряваме страните членки да създават механизми за поощряване на малките и средни предприятия. Затова има вече няколко резолюции. Надявам се, че комисията ще продължи да ни подтиква да вървим по този път. И трябва да се иска страна по страна да бъдат молени страните членки, е, призовани да кажат какво конкретно правят това отношение, за да помогнат на малките и средни предприятия. Защото е, те имат нужда от поощряване, имат нужда от е, насоки. Това първо предложение. Второ предложение трябва да се проучи възможността комисията да създаде механизъм за финансиране на разходите по участие на малките и средни предприятия в процеса на стандартизацията. Подобно финансиране може да бъде съфинансиране съвместно с страните членки, е, за да се е, финансира обединяването на малките и средни предприятия, за да могат те по-лесно да участват в процеса на стандартизация. И трето, трети извод, трябва да продължим да помагаме на малките и средни предприятия да идентифицират какво е, би било най-полезно да направят? Към какво трябва най-напред да пристъпят? А, трябва да могат а, а, да, те да идентифицират най-важното, затова разбира се трябва да им помогнат и организации такива като вашата. Един въпрос, който беше многократно споменаван тук, не мисля, че е решение на въпроса правото на гласуване. Това, ако се, ако се, ако се приеме, ще доведе до там, малките и средни предприятия няма да създават свои работни групи, защото те ще кажат, като имаме глас на европейско равнище, там ще кажем какво е нашето мнение по тези въпроси. Но важно е, важно е тъкмо напротив, те да се обединяват, да свършват работата, която никой друг не може да свърши. И е, ако е, трябва да отправя някакво послание въз основа на нашия опит, това е, че те трябва да бъдат първите, които трябва да бият тревога, когато е необходимо това да се направи. Защото когато имаме 25 страни членки и техните малки и средни предприятия са на една и съща позиция, очевидно посланието, което те ще отпратят, изпратят, ще бъде много по-силно. Трябва да кажа, че отговорността на малките и средни предприятия е огромна по, за повишаване на конкурентоспособността на европейската промишленост. Благодаря за тези така внимателно обмислени предложения. Очевидно, вие се опирате на вашият опит и също така и на значението, разбирането на значението на малките и средни предприятия на национално равнище. Знам, че ще има много въпроси, но преди това ще дам думата на Франк Толстън, който е ръководител на Корокорд. Той ще ви обясни за какво става дума. И той вероятно ще допълни от позицията на своя практически опит това, което чухме до сега. Имате 6 минути. Благодаря ви. Първо искам да а, кажа, че съм много а, щастлив от възможността да представлявам при този повод а, малките средни предприятия. Сега за моята фирма ние имаме работници в Берлин и в Бърно, в Чехия. А, ние а, сме една от категор... попадаме в една от категориите засегани от, а, от стере... стандартизацията. Ние изобретихме една от тези катерушки, които видяхте на екрана. Сега по отношение на стандартизацията има европейски стандарт 1176 за оборудване за детски площадки. Прекрасен пример е, за обща хармонизирана стандартизация, която ни спести доста работа. В национален план аз участвам в е, стандартизационния орган е, за спортни съоръжения и съоръжения за свободното време в разработката на видове катерушки и така нататък. Предвид наказаното от преждеговорившия, аз съм съгласен а, всяко малко средно предприятие трябва да си зададе този въпрос. Искаме ли да се включим в разработката на стандарти и а, какво ще получим от това. А, но причините да няма широко участие на първо място е, че има такава възможност. на, на това, на отпречките, не се знае, че може да се включат тази демократична процедура. А, второ, а, по, за познанията. В стандартизацията става въпрос за управленска дейност на много високо ниво, хора, които са запознати с цялата картина и а, използват а, техническата си компетентност. Обикновено на национално ниво заседанията са еднодневни, но в Европа те са двудневни. Значи три дни, като сложите и пътуването, трябва да отсъствате от работното си място. Това е трудно, нещата се променят много бързо. По отношение на разходите. Разходите са прозрачни. Аз направих сметка и около а, а, а, ни струва около 500 евро, но там няма проблеми, всичко е прозрачно, може да се сметне. Докато на европейско ниво разходите са около 5-6 пъти по-високи. за малки и средни предприятия има смисъл да участват в работа по стандартизацията. Първо сам научаваш повече стандартите, разширяваш познанията си, получаваш информация за готвени промени – и осъществяваш пряк контакт с групи потребители, с инспектори, проверяващи. За нас това е важно, например, за нашите съоръжения за детски площадки. Това е много полезно. Освен това, не на последно място, имаме възможност да управляваме влияние върху процеса на стандартизация, като предлагаме съответни доводи. Повечето от малките средни предприятия не си дават сметка за това. Стандартизацията е от стратегическо значение за нашата работа. Тя е свързана с разходи. Има разходи, когато променяш продукцията и асортимента, например. Това не е много изгодно за нас, ако твърде бързо се променят стандартите. Вижте, например, при преразглеждането на стандарт N1176 много документация трябваше да се изготви получиха се доста промени и трябваше да поемем значителни разходи. Ако не се съобразиш стандарта, това означава, че може продукцията да, бъде, да не бъде допусната на пазара. Затова не бива да се допускат стандарти, които са много трудни в техническо отношение. Това затруднява и в бъдеще ще затруднява част на малки и средни предприятия и спъва иновациите. Сега в заключение. Първо, малките и средни предприятия трябва да участват активно на национално ниво. Там няма проблеми с езика при участието, всички усилия за стандартизация на европейско ниво се водят на английски. Тук имаме е, превод сега на всички езици, но това не е факт винаги. Освен това, по отношение на представителството, това е начин за малките и средни предприятия да участват на европейско ниво в стандартизацията. Добре е да се помисли евентуално на европейско ниво да се предоставя финансова помощ или да се групират хората, за да бъдат представени като група. Не мисля, че е много много полезно да имате само един представител за всички малки и средни предприятия, защото нещата, да не забравяме, опират до технически познания и техническата експертност е от решаващо значение. Освен това, малки и средни предприятия трябва да бъдат защитени не бива стандартите да се оформят по погрешен начин, така че да бъдат такова ниво, че да стават недостижими за малки и средни предприятия. И тогава само големите предприятия ще участват и то успешно. Благодаря. Благодаря ви за практическата гледна точка и опит. Мисля, че за вас беше полезно че отделихте време да сте тук днес, защото вие казахте, че за малки и средни предприятия това означава да се отнеме време на ръководен кадър. Благодаря ви, че сте тук. Мисля, че госпожа Ава Парка също е а, Господин Лапарко също е съгласен с значението на вашето участие. Сега за въпросите и отговорите смятам, че трябва да дам на всеки дум, възможност да отговоря. Ако колегите ми имат преки въпроси, насочени към конкретен докладчик, това ще ни помогне. Господин Кройцман, госпожа Гепхард, госпожа Руле, госпожа Шалдемозе, господин Шваб също и докладчика, разбира се. Започваме с въпросите. Колеги, моля ви накратко, така ще получите повече отговори. Благодаря ви, господин председател. Благодаря и на ораторите за чудесните презентации. И слушах ги внимателно, особено това, че се разгледа проекто регламента за стандартизация и предложенията подадени от европейската, европейските организации СЕН и СЕНЕЛЕК. Тук видях различни подходи, различни методологии, които са предложени от комисията и стандартизационните организации. Стандартизацията трябва да е прозрачна, кохерентна. Освен всичко друго, това е дейност, която изисква консенсус между участниците, социални групи, промишленост, заинтересовани лица, особено уязвимите групи и организациите, свързани с околната среда. Тук имаме други важни играчи, които популяризират стандартизацията в Европа. Трябва всички тези усилия да са координирани, да се действа в сътрудничество, за да се убедят европейските граждани в значимостта на тези стандарти. Всичко това трябва да е включено в проекто регламента. Благодаря ви, господин председател. Много благодаря. Доста кратко изказване направихте. Може би всички въпроси са получили отговор. Благодаря сега господин Кройцман. Много благодаря, господин председател. Един въпрос, ако ми позволите. Току-що чухме следното че промените в стандартите са въпрос на време и най-добре е да има прекалено много промени твърде често, защото се, се стига до допълнителни разходи за малките и средни предприятия. Да, казваме това, в същото време обаче имаме техническото развитие. Техническия прогрес винаги е напред и нагоре. Така че как може да се съчетаят двете неща? Ако не се е, променят стандартите и не се стигне до някакво предимство, тогава няма смисъл да се променят, но е важно да се изготвят тези стандарти. В същото време разбирам и гледната точка на МСП. За тях това са допълнителни допълнителни разходи. Искам да чуя повече за техния опит в това поле. Тук говорим за тези теми, за това колко често трябва да се променят стандартите. Какво е вашето мнение? Благодаря. Schneller als ich gedacht habe. Ich möchte mich auch bei allen äh, bedanken. Es war а, дойде ред по-бързо, отколкото очаквах. Благодаря ви много. Казва госпожа Рюле, исках да повдигна един въпрос, който беше посочен. Говорим много често за бързината, за скоростта. Много ми беше интересно да чуя какво казва ССД, какво казва тяхната организация, защото това е моя опит. Това зависи от мандат, даден от комисията, мандат, времеви график, разписан от комисията и колко бързо изготвя комисията своите предложения предложение. Например, в предходната директива, която разглеждахме, имахме определени прагове, които трябваше да разгледаме и комисията трябваше да работи 4 години по този мандат, за да се стигне до определените прагове. След така, че какъв е смисъла за нас да казваме, че стандартите са разработени прекалено бавно, като вече имаме предложение от комисията, трябва да се съобразяваме с техния график. Това е моята гледна точка, дали вашия опит е в тази насока. Още нещо, което исках да спомена. Винаги звучи много хубаво, когато казвате, че всички участват на национално ниво. Днес чухме, че информацията, която се предоставя, не винаги е на добро ниво. МСП-тата на национално ниво, може би по този начин най-добре ще се предоставя информация на национално ниво. И тук казвам един коментар към френското правителство. Тук не става дума само за тях, но и за други научни заинтересовани лица. Как можем да постигнем така удовлетворителни нива на участие? Как точно ще стане това? Мисля, че парламента трябва да разгледа този въпрос за участието и много ви благодаря за предложенията, които направихте. А, ние сме заинтересовани лица, ние също трябва да помислим малко по тези предложения. Благодаря. А, нека всички въпроси да а, се зададат заедно. Вече а, имаме три. 3 въпроси, които са групирани заедно във връзка с времето и качество. Сега с госпожа Гепхарт. Благодаря, господин председател. Ähm, Виждам, че немците сме много активни днес, участваме много. Сега този въпрос с стандартите. Разбира се, той е много важен и ако му и позволите, бих искала да се обърна към представителя на Франция, на френското правителство. Ако ми позволите, господин Лопрако, да ви задам един въпрос. Много интересно заявление, особен, изявление, особено важната, последната точка, която казахте да се твърди, че хората, които а, могат да вземат участие в вземането на решения, дали те ще проявяват интерес за в бъдеще, дали ще имат право да гласуват. Аз не смятам, че това е справедливо. Според мен стопанските предприятия трябва да бъдат отговорни визави собствените си предприятия, собствената си стопанска дейност. Така че не виждам а, защо този аргумент трябва да е валиден. Последният аргумент, който вие приведохте, ми се струва наистина странен. Обаче, истинският ми въпрос е свързан с нещо малко по-различно нещо, което от известно време наблюдаваме и се прилага. Когато става дума за стандартизация, ние често говорим за продукти и това е чудесно. Според мен това е правилният подход. Чухме за различни неща за батерии, за зареждащи устройства и за други стоки. Наистина това е смислено, когато се прави стандартизация, помага на бизнеса, на потребителите, спестява разходи на потребителите също така а от друга страна е много важна работа, много важна от гледна точка на сигурността. Все повече говорим обаче днес за услугите. Услуги. Чухме и тази сутрин, че трябва да има стандартизиране при услугите. И там вече има е, една голяма въпросителна, която витае над всичко това. Просто не виждам как можем да постигнем този резултат. Как можем да стандартизираме услугите? Това постижимо ли е? Услугите са услугите. От хората, за хората. Говорим за гражданите, говорим за потребители, говорим за стопански предприятия, които ползват тези услуги или ги предоставят. Трябва да не забравяме, че всички те си имат индивидуални очаквания, що се отнася до доставчиците на услуги. Това е големият ми въпрос онези от вас, които, ще защит... които са защитници на стандартизацията на услугите. Моля ви, дайте ми аргументи. Как ще стане това? А аз лично не виждам как можем да защитаваме тази идея, защото не виждам добавената стойност в цялата тази история. Добре, много благодаря. Господин Гарсия Диас, вече имаме 6 точки, които са по, по този въпрос. Следващия оратор. Благодаря, господин председател. Благодаря на всички участници, благодаря на всички лектори за чудесните изложения. Имам три въпроса, ще се опитам да ги задам кратко. Първо говорихме за скоростта на процеса. Разбира се, трябва да отчетем, че процесът трябва да протича по-бързо. Но не трябва ли да помислим във всеки ден случай за какъв стандарт става дума, когато говорим за а, ИКТ, а, там нещата се движат с главоломна скорост, но ако става дума за строителни материали, нещата не се така, развиват така бързо. А, и идеята на Стефано Бой за просменяне на приложение 3 и за работата на органите за пазарен надзор. Интересно би, би, би, била, би, би ми било интересно да чуя какво мислят останалите по този въпрос. И накрая въпросът, който е, Стивен от Анек повдигна. Е, от Анек, Стивен Расъл мисля, че това, което той предложи е разумно, но също би било интересно да чуем какво мислят останалите участници в изслушването по този въпрос. Благодаря. Господин Шваб. Благодаря, господин председател. Всички изложения бяха извънредно интересни и аз най-напред искам да благодаря и на докладчика, и на всички а, лектори. А, ще бъде кратък. Стандартизацията е процес, който до сега се основава на добро, принципа на доброволно участие. Доброволно участие на бизнеса и на промишлеността. Стандартизацията не трябва да бъде законодателство. Тя има други задачи, други цели. Разбира се, привличането на колкото може по-широко участие е желателно, но това не е подобно на законодателния процес. Затова искам да попитам, как мислите, доколко други заинтересовани страни трябва да бъдат включени в този процес? Примерно, батериите на мобилните телефони и техните зареждачки. Знаем, че там искаме нещата да се стандартизират, но ако включим прекалено много участвате в този процес, няма ли това да затрудни стигането до решение? След това нещо, което спомена госпожа Гепхард. Услугите. Дали услугите могат да бъдат стандартизирани? Не съм съвсем съгласна с теб, Матлин. Не става дума само за услуги насочени към лицата. Има други видове услуги. И накрая някой спомена тук колко важно е участието на малките и средни предприятия. Наистина така е. Защото те стандартите ги засягат, засягат ги много повече, отколкото останалите, много повече, отколкото потребителите. Така че, ако те не участват на национално равнище, могат да участват на европейско ниво. Не знам към кого трябва да отправя този въпрос, но искам да попитам следното. Какво можем да направим, за да поощрим малките и средни предприятия да участват по-активно в този процес? Мисля, че тук имаме специалисти по въпросите за малките и средни предприятия. Те ще отговорят, но на последния въпрос от името на Лара Коми. Благодаря, господин председател. Най-напред искам да поздравя лекторите. Винаги се радвам, когато има оживена размяна на мнения. Искам да споделя с вас някои мисли. Аз съм италянка и това проблемите за малки и средни предприятия са ми добре познати. Наистина, е, малките и средни предприятия не са достатъчно добре представени в този процес на рационално ниво. Но искам да попитам за организациите на малките и средни предприятия във Франция. Искам да попитам как те реагират, как действат а, по отношение на а, представителството им в процеса на стандартизация. И втория ми въпрос е, те създали ли са официални групи, които да ги представляват, които да защитават техните интереси, техните отраслови интереси или интересите на отделни групи предприятия. И е, е, е, е Поздравявам Франция за това, което прави. Е, за малките и средни предприятия. Мисля, че събраха доста въпроси. е Добре да е, започнем. Виждам първите трима докладчици искат е, да се изкажат за въпроса за бързината. Имаме конкретни въпроси с централизацията в, в услугите. Господин Лепарко специално предизвика голям интерес. Ще му дам думата. Господин Торнстен също. А, също имаше и въпрос за норм... към представители на Нормапме, а, също и към ваше, вашето предложение, господин Бой. А, госпожа Сантяго също може да се включи. Това са основните моменти. Ако някой друг иска думата, също да се обозначи. Господин Харис, забелязах и вашето искане. А, ще ви помоля да гледате а, времето на екрана, между другото. Благодаря, господин председател. Наистина, по отношение на европейските стандарти и не стандарти изобщо има процес на преразглеждане на всеки 5 години а, и се канят представители на индустрията. За да помогнем на а, малките и средни предприятия да следят нещата, е добре те да а, участват и в а, европейския процес на стандартизация и в а, националните технически а, комитет, защото има едно проучване преди да се реши да се променя стандарта. Понякога, в отговор на госпожа Роли, искам да кажа, че разработката на стандарта от нея има твърде дълго време. Сен и Сенелек поддържа създаването на многофункционална платформа, за да можем да съобщаваме предстоящото в процеса на стандартизация и да подпомогнем широкото участие. За процедурата на европейско ниво искам да кажа, че тя се урежда от договора в Ница. А, когато чуя, че се променя системата за гласуване, се питам какво предлагате, защото пропорционалността се определя от а, населението, размера на а, държавата членка. Трябва реалистично да гледаме по отношение на процеса. И още едно нещо искам да кажа. Споменавам за просветата, образованието. Не веднъж в моето изложение защото за поддържането на интереса в просветителската дейност, особено след малките и средни предприятия, да разберат какво им носи тази система. да, образованието е много важно и обучението, за да може да се насърчи участието на малките и средни предприятия в процес на стандартизация на национално и европейско ниво. Благодаря, господин Куба. Благодаря ви първо за бързината. Естествено, новите технологии а, идват и си а, отминават, но бързината трябва да се пре, мерва а, на едното блюдо, а от другата страна необходимостта да се освободим от остаряващата технология. Трябва да се разгледа характеристиката на всеки отрасъл, преди да се прецени скоростта, подходяща за него. Сега за представителството на, госп... на а, много зависи за какъв стандарт говорите, за какъв пазар говорите, когато говорите за представителство. Затова а, мисля, че няма да са е, подходящи универсални правила. Трябва е, да се гледа специфично и да се отчитат а, е, съответно всички заинтересовани страни. Къде са областите, където реално няма такова представителство? Аз Искам да кажа, че не може да е еднакво а, скроено за всички стандарти. Трябва да е специфично. После трябва да се помисли за а, евентуалното разширяване на списъка на организациите в Анекс 3. А, ние от Бизнес Европа не подкрепяме разширяването да не се, за да не се допуска замъгляване на картината и разводняване на представителството в Европа в определени а, случаи. Подкрепям критиката и и ще кажа, нека да видим какво се наложи като добра практика по отношение на стандартите в изграждането вътрешния пазар и да го преценим дали е уместно за стандартизация на услугите в частност, да не прибързваме. Благодаря. Благодаря ви. Когато говорим за стандарти, важно е да не ограничаваме конкуренцията, а напротив да я укрепваме, да допускаме появата на нови продукти на пазара и да насърчаваме това. Това е основен момент. Не бива да го забравяме, когато говорим за стандарти. На второ място, да правим разлика между област, която а, има нормативно уреждане и другата, свързана с а, конкуренцията. А в областта на нормативното уреждане имаме различни директиви. Те се отнасят относно до метрологията. Трябва да се извършват измервания, да сме сигурни, че дадения продукт отговаря на конкретни изисквания. На първо място да е безопасен и сигурен. Тези стандарти се развиват плавно, с плавен темп, понякога с си даваме сметка, че се налагат някои изменения, но тези изменения не са внезапни и бързи. А в областта на конкуренцията има технологично на еволюция и когато тази еволюция води до развитие на стандарти, които позволяват пълна сигурност на потребителя, когато купува даден продукт, това трябва да се очита. Да вземем технологиите на телефонията. Смартфоните имат много повече функционални възможности, отколкото първоначално имаха GSM-ите, но GSM-ите продължават да работят много добре а новите телефони са съвместими с старите GSM. -и. Много е важно съображението а, за, за оперативна съвместимост и когато говорим за ИКТ, това се отнася до абсолютно всички области на действие. Трябва да има и има комуникация между различните услуги и съответно различните услуги в телекомуникацията. И когато говорим, говорим за нов стандарт, винаги трябва да осигуряваме съвместимост с предходния му вариант. Извинете, казва председател, нямаме толкова време. Добре, само две а, думи. А, да, дали се препращат а, стандартите към стандартите на различни форуми и консенсус? консорциуми. Второ, в Digital Europe имаме производители на различен вид високи техно, високотехнологични продукти, програмно осигуряване и така. Но също участват издружения от а, отрасъл на ИКТ. Аз смятам, че малките и средни предприятия не бива да се разглеждат разделно от големите. Най-добрият начин на организиране е два, всички видове а фирми да бъдат заедно и да а, се получава синергия. енергия. Господин Гарсия. Благодаря ви по отношение на стандартизацията на услугите. Много уместен въпрос, би казал. Той бе е, задаван неведнъж и от самите браншове. Няма да се спирам на ползите, защото при изложението си вече говорих за това, спазване на изискванията за качество на услугите и недопускане на нелоялна конкуренция конкуренция. Ще кажа просто как с край на края ще става това, как може да се синтетизира нещо, което а, ценността му а, за потребителя зависи от това, че има разлика между а, услугата доставена от различните доставчици. Това е ясно. Разбираме тази позиция на базата на нашия натрупан опит до сега ние се насочваме към цикъла на, на полезен живот на услугата. Пред, взимаме предвид начина на таксуване, удобство за потребителя. Това са неща, които могат да се стандартизират. Вертикални неща, като изисквания за предоставяне на услугите, маркетинг, включване на обратна връзка от потребителя или пък изисквания за процеса, както примерно при превода. Там трябва да има първоначален превод от професионален преводач. След това трябва да има друг преводач, който да направи преглед и редакция. Трябва да има изисквания за конкретна специфична подготовка и обучение. Тези неща могат да се стандартизират при стандартизацията на услугите. Друг пример за управление на комунално-битовите услуги стандартизира се потенциалното съдържание на договора между доставчика на тези услуги и потребителя. Има много случаи, когато на европейско ниво всъщност се разминават разбиранията за това какво представлява една услуга в една държава и а, не е същото както се разбира за същата услуга в друга държава. Затова е добре да имаме насочващи, ориентиращи документи, за да може и нашите партньори в процеса да видят как може разработката на един стандарт в областта на услугите да бъде полезна и за тях. Е, надяваме се с проекта за регламент и с този е, доклад е, да може да помогнем да се разбере потенциал на стандартизацията по отношение на укрепване на конкурентоспособността, като се надгражда вече постигнатото. Благодаря. Господин Харис. Няма микрофон за оратора, моля. Много благодаря. Ще коментирам бележките, които бяха направени преди това. Не, че искам да се повтарям, само две бележки много кратки. На първо място, да, промените в стандартите трябва да се направят в рамките на технолог... технологичните развития. Но в момента тези промени са движени от законодателството. Много компании ни се оплакват, че всъщност когато стандартите тъкмо заработват, днес те трябва да се променят, за да отговарят на законодателството. Например, промяна на номери, номерата на стандартите, когато се променят приложенията. Когато става дума за стандарти в услугите, наистина много зависи от отрасала. В някои отрасли има услуги, които са допълнителни към производството и този сектор нараства все повече и повече и трябва да има диференциращи стандарти. Много е важно стандартите в услугите да са полезни, а не да да е извинение да се включва повече регламентиране и разпоредби, които всъщност да се окажат не толкова необходими. Сега някои коментари по малките и средни предприятия, защото искам да преминем и към нашата глобална сесия, но господин Мели и след това ще чуем и допълнителни коментари господин... Аз всъщност извинете господин Люпарко. Благодаря, господин председател. Преди да отговоря на въпроса за малките и средни предприятия, да отговоря на въпроса за другите участници, за които аз не говорих в моето представяне, защото бях помолен да говоря преди всичко за малките и средни предприятия. Но всичко казах за малките и средни предприятия е на разположение на потребителите, на синдикатите и на представителите на екологическите организации. Това са все участници, които нормално не участват в процеса на стандартизация, но и са, ние също искаме да ги привлечем. Сега по отношение за обединенията на малките и средни предприятия. Ние не насърчаваме консорциуми, ние искаме малките и средни предприятия да се обединяват в групи, за да могат да а, участват в а, процеса на стандартизация. Не става дума за паралелни действия. Всичко това е в общ интерес. В рамките на националните стандартизационни органи. Именно за това искаме да поощрим малките и средни предприятия да вървят по, именно по този път. И за отговоря на другият въпрос на Шал Мос въпроса за правото за гласуване. Аз не казах, че искам те да нямат право на глас. Напротив, искам малките и средни предприятия да участват, за да могат да гласуват в органите, където те имат право на глас. Значи, това значи националните органи. Това, което предложих, беше малко по-различно. Да не става дума за гласуване в паралелни групи. Един човек да дойде и да гласува, примерно, за да представя някаква гледна точка, но откъде знаем, че а, неговия глас а, представлява гледната точка и интересите на всички малки и средни предприятия във всички страни, във всички отрасли. Очевидно това е абсолютно невъзможно. Затова, е, е, иначе би трябвало да организираме цялата система, която имаме сега в националните, система на национални организации. И затова аз казах, че предпочитам да наблегнем на правото на гласуване на национално равнище. <clears throat> Well, like... Благодаря. Аз тук също искам да добавя някои отговори на въпросите, които бяха повдигнати от госпожа Гебхарт. Харт и господин Шваб. Как да включим онези страни, онези заинтересовани лица в процеса на стандартизация? И тук можем да кажем, че отговорът е, че стандартизацията става секси, става много привлекателна. Всеки иска да се включи, защото като правите стандарти, правите пазара си. Това е първото. Втората точка е много важна. Информацията и обучението. Разбирам, че във всички държави членки не винаги се наблюдава подходящото обучение на инженери, да речем, в областта на стандартизацията. Нека да подчертаем това. Повишаването на информираността е много важна част от работата ни и то във всички държави членки. Още а, нещо ще се изкажа в рамките на 56 секунди, които ми остават. Тази картинка, която а, направена от Лара Коми или от нашия председател, показва какво представлява стандартизацията също и показва какви са услугите. Искаме да привлечем вашето внимание към малката картинка от лявата страна фризьорските услуги. Когато погледнем фризьорите, си мислим дали ни трябват стандарти в услугите. I think this came from Senelec's report actually, so we're very grateful to allow us това идва от един доклад на Сара Лерк, така че тя ни даде правата да, ги, да използваме тази а, картинка. А, малко вече сме притиснати от времето. Някой друг иска ли да вземе а, отношение? А, господин Торстен вече показа как можем да направим стандартите много привлекателни за услугите. А, така че всичко е чудесно до този момент. Сега минаваме към третата а, сесия. Окоръжавам ораторите да бъдат много кратки. За нас е голяма привилегия сред нас да е господин Робърт Стил. И тъй като генералният секретар е тук, да му даваме 10 минути да се изкаже. За нас е много важно да го чуем. А също така малко допълнително време за госпожа Ейми Мараско, която е част от борда на управителите, на директорите на Американския институт по националните стандарти. И днес се извиних на, в Американското посолство за това, че не можахме да организираме срещата миналата седмица, тази, Значи трябваше да отложим заседанието за след нова година. Много сме благодарни, че тя е тук. Тя беше по време на едно от първите ни изслушвания господин Фенг Чунгуанг от китайското представителство тук. Добре дошли. И Дейвид Досет който е председател на Сенелек на Европейския комитет, както и председателя на ЕЦИ, Дръг Вайлер. Всеки момент ще пристигне и господин Дейвид Уилкинсън, защото съвместния научно-следователски център вчера работи много усилено. Вчера той беше на тази среща с американския посланник по международните стандарти. А, ето го и Дейвид. Дейвид, добре дошли. Така че сега през повече отлагане можем да започнем можем и ако не остане време, ще поемем и някои въпроси. Най-напред Робърт Стил. Максимум 10 минути имате. Thank you, Mr. Chairman. Благодаря ви, господин председател, госпожо докладчик. Благодаря ви за възможността да проведем този разговор тази сутрин. Темата на моята реч е стандартизацията в глобалната среда, конкретни доказателства и всъщност целта беше, повода беше да се възползвам от вашата покана. Искам да говоря и за доброволната стандартизация, нещо, което беше споменато от предишните три делегати, както принципа на националните делегации. Няма да се очудите, че искам да подчертая този принцип. Искам да кажа въобще, така да поговоря по нещата, които работят добре най-вече споразумението, което е толкова добро за нас, а също така и споразуменията, които ни позволяват да отговорим на пазарните изисквания, както и на жизнеустойчивите стандарти, които ни помагат. Имаме 163 члена от целия свят, действаме на принципа на една страна един глас, така че и идеята да получим вод от Европа като една страна е предимство. Покриваме 98% от територията и 97% от населението в световен мащаб. Имаме 3300 работни групи, които работят непрекъснато, включително на Деня на благодарността и винаги се провежда някакво заседание по някоя точка от света. Това е много важен аспект, който изтъкваме, защото членовете на ИСО, ние всички участваме в това да ангажираме повече заинтересовани страни, участваме и в техническия борт по управление, който излъчи два документа, които показват широкия консенсус, който сме постигнали. Може би тук да спомена това, което е важно, участие в иновациите, в предизвикателствата, участие в разработването на ИСО стандартите, срещи за разработване на ИСО, установяване на национални комитети. Това е много ключов елемент в процеса на разработване на участието на заинтересованите страни. Тези документи са много ясни, целенасочено изготвени, много са полезни и можем да ги предоставим на парламента. Също така ще изтъкна, че имаме много сериозна ангажираност с две групите, които бяха споменати в проекто регламент именно на малките и средни предприятия и потребителите. Те определено имат възможността да участват благодарение на националните делегации в комитетите по ИСО и те там са много ефективни. Тази възможност буквално да бъдем географски близо е нещо, което трябва да бъде подсилено. В допълнение, трябва да кажем, че ЕНЕК има статут на свръзка в много от случаите. Имаме 8 технически комитета и подкомитети, които отговарят за системите по качество, туризъм и свързаните услуги. Това е нещо, което е адекватно на споменатото за услугите. И по отношение на АНЕК и екипа на Стивън, ние работим по управлението, ергономиката и подобни проблеми. Имаме и конкретни групи в висока пуко, което отговаря за качеството и разглежда най-вече проблеми, свързани с потребителите. Сега, като погледнем глобалните промени, които наблюдаваме и отговора на ИСО на глобалните промени, ясно е, че въпросът за устойчивост остава много силно застъпен. Говорим за стандарти, но не само в економиката, не само в инженерството, но говорим определено и за това. Говорим за устойчивост в околната среда и в обществото. Виждате тук от този екран, че има много широк кръг от нови технически комитети, които са образувани, сформирани през последните 5 години. Това отговаря на пазарните нужди. Да въобще казаното до тук от Световния економически форум, ние виждаме колко е важно лидерството от по-рано тази година. Имаме шесте глобални риска, климатичните изменения, фискалните рискове, конфликтите, много голямата волатилност, изменчивост на цените, искам да кажа, че нито един от тези проблеми не изглежда толкова технически, но имат своето отразение върху бизнеса, правителствата, потребителите и всички заинтересовани страни, които разчитат на международните стандарти. Отговорът на тези предизвикателства може да бъде законодателен, но може би някои от тях могат да получат своя отговор, да речем тези в финансовата сфера, от благодарение на международните стандарти. И особено ако погледна тази група, дефиницията, и тук вече имам международни дефиниции на някои общи термини и фрази в определени области, това е много важна част от стандартизацията. Какво правим всъщност? Ние се опитваме да повишим доверието доверие в веригите по предоставяне на стойност в световен мащаб между търговските партньори, както е тук в Европа, така и в международен аспект. Един въпрос, който беше зададен преди, беше свързан с това как да предадем тази ценност на стандартите към онези, които участват и най-вече към онези, които не участват. И според мен тук има две нива, които са заложени. Както при членовете на ИСО и така и в други организации. Мисля, че тук виждаме огромна възможност да направим всички тези проблеми много по-ясни. Тук имаме представителство от четири организации, две от Европа, и а, всъщност имаме много представители тук в залата. Трябва да подчертаем, че економическите стандарти, е, че стандартите са полезни, извинете, и за економиката, и за всички останали части от развитието на обществото. Много е важно да подкрепяме бизнеса, независимо дали е голям или малък. Те трябва да видят истинската ценност на стандартите. И тук един от ключовите въпроси, който трябва да бъде подчертан много по-ясно, е точка номер 4. Неучастието в стандартизацията дава взимането на решение на конкуренцията. С други думи, ако не сте заинтересувани, не дайте да участвате, но ако проявявате интерес към развитието на собствения си бизнес, участвайте. Ако искате да конкуренцията да играе по тези правила, участвайте. Ако не, може да минете в страни. Също така имаме много ясни доказателства за ценността на стандартите и защо, защо се нуждаем от тях и се публикува този документ 11 казуса, които са разработени от стопанските предприятия по целия свят, които показват повишаване на продажбите, повишаване на доверието сред потребителите и клиентите, повишаване на ефикасността и намаляване на, на, на разходите и повишаване на печалбите. Всички тези примери идват от малкия бизнес въпроса е участието на Европа в ИСО. 17% от членството в ИСО от, от страна на Европейския съюз. Участвате във всички технически комитети и това помага много на правителствата. Тези 17%, ако не ги забравим, в близко бъдеще означава, че ви имате огромно участие в ИСО. Една от ключовите области е Виенското споразумение. Вече го имаме от 20 години, т.е. доста време вече. Е, има всички тези предимства, които виждате на екрана. Особено от гледна точка на ИСО, то повишава възможността ИСО да се приеме като европейски стандарт, но в същото време от европейска перспектива повишава възможността за тези европейски стандарти да бъдат прияти като международни стандарти. В двата случая роля играе времето. Виждате от този екран че всъщност Европа благодарение на Виенското споразумение има много важен принос към портфейла на ИСО. Сега, като погледнем представителството на национален принцип, ИСО придава много важна роля на това, особено за Европа. Националното представителство е в сърцето на организацията на а, нашето на, на ИСО Имаме секретари, генерален секретариат и други представители, които се избират благодарение на националното представителство и системата една страна един глас. Какво от това? Благодарение на бизнес модела на, бизнес модела на ИСО ние даваме прозрачност, откритост, безпристрастност и консенсус във всички тези области, които са заложени и в принципите на СТО. Ние трябва да отговаряме на световните изисквания и мисля, че някои от преждеговорившите вече споменаха това трябва да, да се стигне и до упростяване на процедурите. И накрая трябва да спазваме и ресурсите, които се отделение за разработването на стандарти. Много хора говориха за това. По-просто, по-бързо, по-добро. И трябва да е комбинация между трите. Трябва да по-голямо упростяване, начина по който се разработват стандартите, например в областта на економиката. Трябва да сме по-бързи. Не трябва да губим времето на хората по същия начин в някои оратори а, говориха за определени области, за определени домейни, но тук трябва да говорим и за обстоятелства, например строителните материали – в случай на голямо земетресение, строителни материали трябва да се доставят много бързо. Накрая, комуникациите, средствата за комуникации. Ние сме включили определени средства за комуникация, WebEx. Тук комуникацията е много проста. На второ място използваме социалните медии и на трето място използваме интернет много. Прикамвам депутатите, ако имате проблем, не можете да заспите вечер, да погледнете сайта на ИСО, защото ще видите, че там има страшно много информация за това, което разработваме. Благодаря ви за времето, което ми отделихте. Благодаря, наистина ви благодаря за това, че сте тук. Знаете, че комисията посети ИСО два пъти, така че ние също се включваме и следим процеса там. И сега давам думата на господин госпожа Моласко, Мараско от АНСИ. Имате думата 6 минути. Благодаря, господин председател. Аз се казвам Еми Мараско, аз съм член а, на борда на директорите на Американският а, национален институт за, по стандартизация, АНСИ. председателят на АНСИ високо цени поканата да представиме нашите позиции на днешното изслушване. За онези, които не ни познават, трябва да кажа, че АНСИ е частна организация с нестопанска цел, която е на 100 години. Ние сме също така член на ИСО и на ICI. Също така представляваме Съединените щати на редица регионални форуми. Искам накратко да ви запозная с американският подход към стандартизацията. Нашата система обикновено се описва като система отдолу нагоре. Това значи, че потребителите движат цялата система. Ние разчитаме на сътрудничеството на редица заинтересовани страни промишлеността, правителството, групи на потребителите. Ние вярваме, че това многообразие е силата на нашата система. А една добра система на стандартизация е гаранция за успех на световната економическа сцена. Над 100 000 стандарта са приети в САЩ от е, организации за разработване на стандарти и от хиляди комисии. Над 10 000 стандарти са одобрени от АНСИ като национални стандарти. Е, стига те да отговарят на нашите изисквания и да са разработени въз основата на открит консенсусен процес. Кой участва е, в процеса на разработването на стандартите. Всеки, който по някакъв начин е засегнат. Държавни органи, бизнесът, групи от потребителите, търговски асоциации, всички имат право да участват в този процес. Всеки от акредитираните организации на АНСИ се старае да даде възможност на малките и средни предприятия да участват в този процес. В някои случаи повече от половината от участниците в техническите ни комисии са от малки и средни предприятия. По този начин гарантираме иновациите и най-новото е, че това е отразено в нашите стандарти. малките а, средни предприятия биват подпомагани, като се финансира тяхното участие. По този начин се поощрява и участието на потребителите. системата на стандартизация в САЩ се предвожда от частния сектор – който е най-големият ползвател на стандарти. Анси винаги е работила в партньорство с частния и с обществения сектор. Пример за това е националният акт за технологически трансфер, където се разчита на доброволни консесионни стандарти. От приемането на закона в края на 90-те години стандартите помогнаха за увеличаване на оперативната ефективност, намаляване на дублирането и намаляването на разходите. Около 10 000 стандарта са включени в правителствени законови разпоредби. Има определени изисквания към стандартите, за да бъдат те прияти като национална норма. На 14 ноември е, подкомисията по стандартите публикува своя доклад озаглавен Федералната дейности и националните приоритети в областта на стандартизацията. Може да видите а, е, този доклад на интернет. Там е са дадени правните и политическите рамки а, за а, оценката на съответствието на, стандар... на стандартите с изискванията. Откритост, баланс, консенсус, възможност за обжалване и разумно и недискриминационно лицензиране. Това са основите на процеса на стандартизация в САЩ. Те са много важни, важни фактори, когато става дума за участието на американското правителство в този процес. Стратегията на САЩ се опира на всички тези принципи, по този начин е създадени общи рамки, които могат да бъдат използвани от всички за постигане на целите на стандартизацията. Всеки отрасъл има право да определи какво според него трябва да представлява процеса на стандартизацията в неговата област. АНСИ подкрепя система, в която пазарът и обществото определят изискванията към стандартите, които се приемат по пътя на доброволен и консенсусен процес. Същото се отнася и към изискванията за тях, както и към системата за оценка на съответствието на тези стандарти. Необходимо е да се посочи, че участниците в този процес, когато говорят за световна стандартизация, говорят не само за ИСО и ИСИ, а също така и за техническите изисквания на СТО. Ние изцяло подкрепяме тези принципи, посочени на този диапозитив. Има различни начини за приемане на а, световни стандарти. С национално участие, с пряко участие или чрез консорциуми – по този начин стандартите могат да отговорят на нуждите на пазара и на обществото, но в никакъв случай не трябва да бъдат пречка за търговията. Системата за стандартизация на Съединените щати е открита, достъпна и е призвана да обслужва не само интересите на американците, но също така и на световната търговска система по балансиран начин, без да създава каквито и да е пречки. Благодаря на всички. Благодаря. Благодаря за това цялостно а, а, и а, интересно изложение. А, сигурен съм, че а, мнозина от нас ще искат да се запознаят с документите, на които се позовахте. А, сега господин Чунгуанг. Съжалявам, произношението ми на китайски не е особено добро казва председателят. Давам ви думата за 6 минути. Благодаря, господин председател. Аз се казвам Функчун Гуанг и е, особено се радвам да съм сред вас е, и да имам възможност да изнеса е, едно представяне на стандартизацията в Китай от името на господин Чен Ганг, чието име виждате изписано на екрана. Имам две части в изложението. Първо преглед на ситуацията по отношение на китайската стандартизация и второ място привеждане в съответствие с международната стандартизация. Първо, нека да ви запозная от три гледни точки с стандартизацията в Китай. The first one is the uh, Chinese uh, National Standards Body. На първо място имаме национално ниво, а, тук искам да ви запозная с, с две нива общо. Първото е националното, а второто нивото на китайските провинции. В Китай националното ниво се а, извършва в, чрез правомощия, предоставени от държавния съвет, стандартизационната администрация на Китай или съкратено САК упражнява единно управление в областта на стандартизация на национално ниво и представлява Китай при участие в дейности на ИСО и ЕСЕ и други международни регионални стандартизационни организации. На ниво провинции местната власт а, именно а, Бюрото за качествен технически надзор отговаря за стандартизацията в собствения си регион, включително планирането, одобряването, регистрацията а, чрез присвояване на номер, оповестяването и регистрацията на стандартите. Сега ще се спра в уводната си част, в част на изложението си на националното ниво. Основните за отговорности на националната администрация на Китай за стандартизация е да разработва нормативни актове относно стандартизацията, да, установ... да изгражда и стратегическите цели, на, стандартизацията в Китай и съответно да приема национални стандарти. Тези отговорности включват и тясно сътрудничество с националните технически комитети, за да се следи научно-техническият напредък във връзка с стандартизация да се координират и регистрират стандартите в отделните отрасли и местните стандарти, да се извършва надзор по спазването на националните стандарти и да се управлява националната информационна система по стандартизация. Последната отговорност е да представлява Китай а, в, при участие а, и в усилията за присъединяване към ИСО и ЕЦ и други международни регионални стандарционни организации да подписва и осигурява прилагането на международни актове в областта на стандартизация. Вторият аспект, на който искам да спра вашето внимание, е управление на стандартизацията в Китай. На схемата можете да се ориентирате в най-общ план как стои системата на стандартизацията в Китай. Най-отдолу в кутийката е посочена китайски, са посочени китайските национални технически комитети по стандартизация. Те имат много важна роля за да изготвят техническите стандарти по собствена инициатива или пък по инициатива на съответните агенции а, съответно провинциите или местните региони, а, министерствата или парламента. Също по искане на САК и в случай, че предложението за стандарт, което е прието от провинциално или местно, местен орган, а, постъпи там. А, а, това са стандартите наречени местни за Китай. Ако предложението от Министерство или а, отдел от а, занимаващ аз, да, някакъв отрасъл, това е национален стандарт. Също така, ако е, предложението е дошло от а, САК. Искам да обясня, че като цяло имаме 497 технически комитета към днешна дата, които работят към съответните организации в Китай. Знам, че сте подготвил много слайдове, казва председателя. Ще трябва да ви помоля по да, кратко да направите своето изложение, да се спрете на международните аспекти. Да, това е схемата от създаването на САК през 2001 година, от когато насам има голямо развитие в стандартизацията в Китай. От една страна стандартизацията се подкрепя от правителството, Води се от пазар и се координира от съответните министерства, отрасли и, и институции. На второ място, националните стандарти а, се формират а, по принцип и след това се а, е, разработва поредица от важни стандарти в много важни отрасли, като сигурно, безопасност на храните, защита на и безопасност на потребителите, околна среда, економия на енергия. А, китайското правителство дава особено голямо значение на а, приемането на международните стандарти. Първо, а, когато има национални стандарти, те се внесат в САК, тези, които са а, предназначени за въвеждането на международни стандарти, получават предимство. А, след това има по-бързи процедури е, за одобряване на стандартите в случай на тяхната е, промяна, отново ако те са свързани с, въвеждането на, международните такива. А, приемането на стандарти достига 98,5% в 12 е, важни области, включително електротехника, кабели и жици, а, части а, е, за полупроводници, измерителни а, устройства. Фактологията а, е, доказва, че приемането на международните стандарти подобрява качеството на продуктите и осигурява безопасните и здравословни условия на труд, запазва имуществото, а, живот, животи, флората и фауната и а, околната среда. Мога ли да ви помоля, казва председателя, ако не възразявате, да приключите, тъй като а, ние разполагаме вече с копия на вашите слайдове, можем да ги а, прочетем подробно, но просто изтича времето, за да имаме време за обсъждане. А мисля, че вашето изложение беше доста ясно и после ще има въпроси към вас. В противен случай няма да остане време за останалите да се изкажат, но много ви благодаря за това изложение. Uh, Сега Девид Досет от Сенелек, който също ни е подготвил изложение 6 минути. Много благодаря, господин председател на госпожа докладчика за любезната покана. Искам да кажа някои думи за Сен и Сенелек, за международните връзки на СНС на ЛЕК, особено с ИСО и ИЕК. Вече споменахме някои от тези международни аспекти, но това са организациите, показаните на слайда на международно световно ниво. Има споразумение между ИСО и СЕН от Виена и между СНЛЕК и ИЕК от Дрезден. Какви са основните принципи на споразумението? Виждате ги на екрана. Важно е да се избягва дублирането на работата на всички нива. Много е важно да има идентични стандарти световен мащаб и в европейски мащаб. Също така имаме споразумение за разпределението на работните задачи. Това, което се прави на европейско ниво, не се прави на световно и обратното. Също така имаме някои процедури за одобрение на единичните проекти. Е, знаем, че тук имаме позоваване на Европейския съд върху договора от Ница. Тук също така имаме и части от Виенското споразумение, идентично на показаното от Роб Стил. Показва, че 30% от портфела отговаря на сен стандартите. Когато погледнем Дрезенското споразумение, което се прилага повече от 20 години, в сравнение с Виена. Там имаме ниво от 75% или идентични или доста сходни с международните стандарти IEC. Като погледнем нивото на хармонизираните стандарти, именно тези стандарти, които се произвеждат в отговор е, и подкрепа на съществуващото законодателство, 20% от тези стандарти са идентични с тези на ИСО, и когато стигнем до IC, като погледнем там, виждаме, че имаме покритие от 75%, стандарт, 75% които са доста сходни. Но що се отнася до приноса на тези споразумения, тук имаме заинтересованите страни, които определят кои стандарти са необходими на международно европейско ниво. Т.е. тук заинтересованите страни решават целият процес. Хармонизацията на европейските глобалните стандарти и целият портфейл улеснява износа от европейски компании на глобалните пазари. И още повече, също така гарантира, че продуктите, които влизат на европейския пазар, отговарят на всички последни изисквания, що се отнася до безопасност и хармонизираните стандарти които се включват тук и се използва презумпцията за съответствие с европейските регламенти и законодателство. Ние смятаме, че тези споразумения са оперативни, функциониращи и това означава, че СЕН и СЕНЕЛЕК са най-ефективните регионални партньори за ИСО и IEC. Ние също така излизаме отвъд формалните споразумения и установяваме партньорство и за глобална хармонизация за да можем да отворим глобалния пазар за европейски производители, да премахнем бариерите пред търговията, да споделяме експертно познание между на регионите и страните, да се осъществява сътрудничество в международни платформи и да се подкрепя започването и подобрението на качествена инфраструктура. Тук имаме определени техники, имаме споразумения за сътрудничество, дъщерни кабинети, офиси, служби, също така двустранен диалог във връзка с регулацията и техническо подпомагане в други организации части от света. В резултат от тази програма и виждате тук на екрана, че имаме 19 офиса в съседни държави на Европейския съюз. Имаме един орган за партньорство в стандартизацията, мисля, че с Австралия. Имаме и проекти за повишаване на видимостта в Китай, мисля. Скоро ще разработим един такъв проект и в Индия, нещо, което беше споменато от един евродепутат малко по-рано. Тоест, ние тук подкрепяме още повече предложението на комисията в тази връзка. Обменяме информация с АНСИ. Преди няколко седмици посетихме Националната стандартизанна агенция в Съединените щати. Сключваме споразумения за сътрудничество с редица страни в Америките, в Африка, в Русия. Също така имаме споразумение с държавите от залива, също така с САК в Китай, с Корея, Канада и Япония. Всички тези международни партньори са много важни за нас и имаме двустранни споразумения с тях. Само да ви покажа влиянието на европейските стандарти в световен мащаб. Това е интересен слайд, който показва стандартите за ескалатори и асансьори, които се прилагат почти по целия свят. Това са стандартите, които се използват за тези продукти. Много ви благодаря за вниманието, за отделеното време. Много благодаря, казва председателя. Наистина беше много полезна тази презентация. Също отбелязваме, че в Китай също така ескалаторите и асансьорите се подчиняват на този стандарт, нещо, което беше включено и в презентацията на представителя на Китай. Сега Дърк Вайлер ще говори за Etsy и след това Дейвид Лукинсън за JRC. Не, напред господин Вайлер. Благодаря много, господин председател. Благодаря за поканата а, да представим гледна точка на ЕЦИ и неговата връзка с другите стандартизационни организации в Европа, СЕН и СЕНЕЛЕК. Тук установих, че носим една и съща връзка, връзка, която всъщност е с символите на ЕЦИ. ЕЦИ е Европейската телекомуникационна институт за стандартизация в телекомуникациите, разбира се. Благодаря на комисията за проекто регламентът и за целият пакет. Ние подкрепяме предложенията на Европейската комисия, освен за, за спецификациите по отношение на консорциумите и обществените поръчки. Смятаме, че особено важно за конкурентоспособността на Европейския съюз е да се обърне внимание на всички е, аспекти на стандартизацията. Необходимо е, разбира се, да се отчитат, е, да се отчита регионалната специфика. очакваме Европейският съюз да насърчава с неговите органи да разпространяват в целия свят европейската стандартизация. Като разбира се, начините ще бъдат различни за различните части на света и различните отрасли. Имаме исторически различия и не трябва да се забравя, че ЕЦИ беше създадена през 1998 година с консенсусно решение да се създаде една организация, където всички могат да участват в създаването на стандарти в областта на телек, далекосъобщенията. Това беше постигнато първо, чрез създаване на висококачвани стандарти и след това, чрез приемането им в световен мащаб в партньорство с други национални и регионални организации. ЦТА в Китай, АНСИ в САЩ и други организации в Япония и Корея. Знаете, че имаме 5 милиона и 3, 5 милиарда и 300 милиона души използват нашите мобилни системи. Имаме споразумение за сътрудничество с голям брой организации. Използваме връзките си с Сенелек, ИСО и ЕСО също за нуждите на глобализирането на приятите от нас стандарти. Много важно е да се контролира какви ще бъдат спецификациите на различни консорциуми, които се използват за обществени, като основа за обществени поръчки. Тук важен е процесът за взимане на решения, който трябва да бъде достатъчно прозрачен а, и да отчита изискванията на интелектуалната собственост. А, док... Бих искал да спомена още нещо във връзка с участието на малките и средни предприятия. За разлика от това, което чухме до сега, в ЕЦИ имаме проект за разработване на стандарти, при което привличаме все по-активно малките и средни предприятия стандарти за мобилни комуникации става дума. целта на регулаторните рамки е държавите и правителствата да влияят върху процеса само когато е абсолютно необходимо, когато става дума за конкурентоспособността или за редки ресурси. Благодаря. ще свърша предварително, за да покажа, че ЕЦИ много често също изпреварва сроковете. А сега давам думата а, на Девид Уилкинсън. Виждам, че имате чудесни диапозитиви. Може би ще може да пропуснете някои от тях. Да, благодаря ви много, господин председател. Благодаря, че поканихте и съвместният изследователски център на Европа да присъства. Както предполагам, знаете, съвместният изследователски център е вътрешен за Европейската комисия. Ние предоставяме техническа и научна подкрепа при замисленето, разработването, прилагането и наблюдението на европейските политики. Защо участва съвместният следователски център в процеса на стандартизацията? Основното тук е, че е, днес е, много от стандартите изискват още от самото начало да се отчете баланс между от една страна ефективност, производителност и конкурентоспособност на индустрията, но от друга опазване на околната среда и безопасност на гражданите. Тъй, че е необходимо да се постигне добър баланс и да има добро взаимодействие между процеса на нормативно уреждане и отчитане на а, съображенията на отраслите. И нашият съвместен изследователски център извършва такива проучвания преди нормативното регулиране дава пряко технически и научна информация, която се използва от различните органи, включително в процеса на сертификация. Понякога даваме референтни материали и а, също а, мерки, а, без които не може да има процес на стандартизация. Ние се занимаваме с енергетика, транспорт е за момента най-важното цифровия дневен ред. Безопасност и сигурност, особено важни а, в областта на защитата на потребителя. Ние помогнахме, например, неодавна по искане на, на комисията за дефинирането на термина наноматериали. А центъра от няколко години има на лаборатории, разположени в Истра. Те а, се занимават с а, е, измерване на емисиите от а, леки и други автомобили. Това е много важно за регулаторния нормативния процес, така и за процес на стандартизация в Европейския съюз. Всъщност, вие се запознахте а, ясно с идентичността на съвместния изследователски комитет. В предложението на комисията там пише, че центъра ще дава научена научна информация ще отразява а, техническите, както и социални аспекти, като например екология, безопасност, сигурността когато Европейската комисия ползва нашите продукти, тя а, понякога набелязва и потребността от въвеждане на нови стандарти. Мисля, че тематиката трябва да се вглежда по-широко. Индустрията все повече се глобализира и за да имаме достъп до глобалните пазари, трябва да разглеждаме тези баланси и да разгледаме науката, която е в основата на постигането на тези а, баланси в по-глобален план. В момента работим а, съвместно с колеги от Съединените щати, например, а, и се надяваме, че ще се подпише идната седмица даже а, писмо за намерения с трансата, в Трансатлантическият економически съвет, където ние ще предложим такава а, разработка, която да помогне за а, подобряване е, на а, уреждането на въпроса за мобилността. А, ето това е един такъв при, а, пример. В, важно, важно е, с оглед на развитие в нашите економики, да а, ползваме науката а, по този начин, защото индустрията може да действа само ако има такава информация. И от всички страни ни призовава да работим по-бързо, за да помогнем на държавните и други публични органи да а, разработват по-бързо необходимите на индустрията стандарти. Както казах, ние имаме а, лаборатории в Истра а, и в а, и другата е, а, в а, Съединените е, щати, където си свършваме съвместни изпитания по отношение на енергетиката. енергетиката. За да имаме глобални стандарти, очевидно е да се, трябва да започнем от партньорство. Ние работим активно с американците в тази посока и искаме да разширим а, това партньорство и с други е, региони света. Няма да ви занимавам с техническите диаграми, а, защото с това ми трябва още половин час поне. И основно Стандартите са от основно значение за конкурентоспособността на Европа. Науката е в основата на добрите стандарти. Необходимо е да имаме международен подход и съвместния изследователски център дава основни научни разработки, които, на които се опират стандартите и, и да се интернационализират процеса на стандартизация. Благодаря. Извинявам се много, но ни свърши времето и няма да ни остане инак никакво време за въпроси и отговори. Надявам се да не си тръгнете веднага, сега като стане 12.30. Амбициозна програма ни чака и ще ще е добре да се включат всички партньори. Много се радвам, че за пръв път на практика съвместни Ният изследователски център се включва и а, ми радва и това, което не казахте за подписването на писмото за намерение в Трансатлантически економически съвет. Сега ще дам възможност а, за няколко заключителни думи на госпожа Лара Коми. След това ще ви кажа как ще продължи по график работата ни, за да поддържате интереса си към тази тема и в бъдеще. Благодаря най-сърдечно, господин председател. Благодаря на всички, които говориха тук. Всичко, което чухме, беше изваредно интересно, изваредно ценно, много важно за всички нас и за мен и за докладчиците в сянка, защото още от днес след обед ще започнем да допълваме и преработваме проекта за текст, проекта за документа. Така че благодаря ви от сърце. Още от началото на изслушването днес разбрахме колко важна е бързината на работата, но важно също така е и качеството. А, значи възприемам формулата бързина и качество. Трябва да действаме бързо, за да може качеството да се осигури в определени а, отрасли. Друг важен въпрос беше да осигурим а, участието на малките и средни предприятия по най-възможният ефективен начин, за да осигурим по-добра координация на тяхната дейност във всички а, стандартизационни органи на европейско равнище. Това трябва да стане в рамките на структура, предложена от комисията. Не трябва да забравяме, че частният сектор също играе роля на двигател в този процес. Необходим ни е диверсифициран, разнообразен подход към е, различните категории. Не само става дума за малките и средни предприятия, но и за различните отрасли. Сега съвсем набързо е, по въпроса за представителността, както вече казах, той трябва да се решава на национално, но и на европейско равнище. Няма да скрие, че с моите колеги искаме да се засили ролята на общият научно-изследователски център. Ще вземем, подемем инициативи по отношение на рамковата програма, защото научните изследвания играят много важна роля и за да ги насърчим, можем да използваме съществуващите структури. Тук трябва да участва отново и частния сектор, и малките и средни предприятия. В, в, в Съединените щати вече чукат на вратата, те ще бъдат добре дошли, но нека използват това, което вече е на лице у нас. Необходимо е да се опростят механизмите за финансиране, да се създаде платформа, която ще даде възможност да се представят всички страни, заинтересовани страни и сътрудничество между националните, европейските и световните стандартизационни органи е, е също така много важно. Интернализацията на сектора е също така много важна. Това очитам и аз и ще го отчитат и моите сътрудници, докладчиците в Сянка. Нашите връзки са добри но, както знаете, нашето световно село все повече расте и както расте, е все по-взаимно свързано. Искам да благодаря на всички, които участвахте в третата сесия днес, сесията, която беше посветена на световното измерение на стандартизацията. Благодаря на всички, които спомогнаха за нашата работа. И още един път ще кажа, ако имате мнение, ако искате да споделите с мен, ако искате а, да направите предложение, това може да стане до 25 септември, защото, а, 25 декември, извинявайте, защото тогава, до тогава ще трябва да финализираме текста с докладчетите в сянка. А, след което ние ще представим проект от доклада. Още един път благодаря на всички. Днешното изслушване беше извънредно полезно. Полезно беше за мен, а полезно беше за това, защото подигна някои аспекти, които не бяха осветлени достатъчно, бяха до някъде пренебрегнати. А, и така ние е, получихме един цялостен поглед на 360 градуса по всички въпроси, свързани с стандартизацията. Благодаря. Бих е, искал да благодаря на Лара Коми за това, че предприе организацията на това изслушване, заедно с е, нашия секретарят и е, хората, които са тук до мен на подиума, всички мои колеги. И така, нека да приключим тази част, като ви давам един времеви график за планираното. Както каза Лари, тя отново ще преразгледа измененията, ще се консултира с докладчиците в Сянка Както знаете, ще се създаде стратегически доклад в основа на това, т.е. тук имаме приемственост на експертността, заедно с госпожа Шар Лемоса, госпожа Рюлер, господин Дион. Всички те участваха и по време на изготвянето на първия доклад. Лара ще ни изготви и изпрати на 22 декември проект. доклада. Това ще ни е коледния подарък. Ще Разгледаме доклада на 24 и 25 януари. След това ще определим края срок за измененията 7 февруари и смятаме на 28-29 февруари да се гласува правителство, да се разглежда предложението и след това през март да гласуваме в нашата комисия, в пленарна зала да влезе в през април. Говорихме и с датското председателство, вече те са наясно с тези дейности. Датското правителство иска много да осъществи напредък и в тяхната работна група в съвета заедно с нас, защото смятаме, че това е много важна част от стратегията Европа 2020, акта за вътрешния пазар. И мисля, че всички ваши презентации подчертаха голямата значимост на глобалния единен пазар за една добре функционираща економика, което е от полза за потребителите, за гражданите, за всички служители и потребители. Много ви благодаря за участието. Съжалявам, че трябваше малко да ви пришпорвам, но ще взема предвид всички ваши изказвания. Срещата беше излъчена по интернет. Благодаря на всички, които ни гледаха. Ще се архивира заседанието. Всеки, който иска да си го гледа, ще може да го направя на по-късен етап. Също така разполагаме и с презентациите, които също са архивирани. Благодаря на всички участници тук тази сутрин. Сега закривам това заседание. Комисията ще заседава отново от 3 часа по две теми от нашия дневен ред. За одобряването на селскостопански или горски превозни средства и също така доклада за гражданството. Ще се видим отново. Благодаря.